We start the meeting uh, today. Uh, Започваме днешното заседание. Нека да приветстваме с добре дошли нашите гости, министърът за образование и заетост, министърът за семейството и социална съответност, министърът за социален диалог, граждански свободи, Те представляват новото малтийско председателство, което си е поставило много амбициозен дневен ред по въпросите, по които работим и по които искаме да се постигнат резултати. И така, добре дошли на заседанието на нашата комисия по заетост и социални въпроси. Най-напред ще дам думата на министъра за образование и заетост, господин Бартоло. Ще помоля министърът за, за въпросите на семейството и социалната солидарност да започне пръв. Господин Фаруджа, благодаря, госпожо председател, благодаря на а, депутатите. През последните 60 години на Европа се гледаше като, например, за мир, благоденствие. Това е резултат от идеите на пионерите на европейския проект в момент, в който имаше голям силен скептицизъм за успеха на проекта и за това дали можем да работим заедно. На 60-та годишнина от този проект ред на Малта, най-малката държава членка, е да председателства съвета на Европейския съюз. В момента трябва ние носим дълг за опазване на това, което е постигнато. Ние трябва да обясняваме на гражданите ползата от този проект, ползи, които често се забравят. Това е възможност да погледнем в бъдещето. Европейския съюз е, има нужда от нов тласък. Събитията в континента говорят за необходимостта Европейския съюз да е по-близко до гражданите си и да обяснява на гражданите важните мерки, които предприема за осигуряване на по-добри възможности на своите граждани, така че те да могат да постигнат своите стремежи. Неодавнашните политически събития оставиха неизлечим отпечатък върху всички нас. Потребността от реформа никога не е била толкова спешна. Призивът на гражданите е ясен. Събитията от миналата година като че ли подкопаха основите на европейския проект във вида, в който го опознаваме Малта е твърдо решен да даде своя принос на европейския проект. Надяваме се, че по време на председателството наше, и нашето сътрудничество с вас в парламента. Европейският парламент ще а, излезе още по-силна институция. Знаем, че 6 месеца е кратък период. Действително, ние имаме силна амбиция да дадем тласък на европейския проект – а, но заедно с това сме реалисти. Знаем границите, в които трябва да се вместим, но сме и наясно с, с силните си страни. Ние представяме себе си като честен събеседник, без а, а, тайни приоритети. Ще работим заедно с Европейския парламент в дух на сътрудничество а, и на честност. няколко няколко министри в нашето правителство, ръководителят на опозицията и министър-председателят са били депутати в Европейския парламент. Вие сте а, пряко избрани представители на гражданите и сте тук да защитавате техните интереси. Ние се гордеем, че поемаме председателството в този момент, основния принцип, който ще ни води през тези 6 месеца – е осигуряване на нов тласък на Европа и обединяване на всички нейни елементи. Ние сме в, а, дефинирали своите приоритети – миграция, политика за съседство, сигурност, единния пазар, социалното включване и морски въпроси защото ние сме убедени, че хората изпитват истински тревоги, в които трябва да се вслушаме. Не смятам, че трябва да навлизам в детайлите на всеки един приоритет. А, с ваше позволение, госпожо председател, ще говоря за нашия работа в областите, по които работи вашата комисия. Най-напред искам да поздравя вас и председателят а, Томас Хендел във връзка с преизбирането им а, на останалите а, депутати. Живе, пожелавам много успешна работа. Изразявам благодарността си на вашето председателство за тази възможност да представя програмата на председателството в социалната област. Председателството на съвета е и интересна възможност за Малта, имайки предвид, е, че нашата страна за пръв път е председател. Малта е убедена, че с подготовката, която сме направили, селите, които сме си поставили, председателството ни ще доведе до положителни резултати. Работата на Малтийското председателство ще приключи и работата на тройката председателство. Затова изразявам благодарност на своите предшественици, холандското и словашко председателство, за това, че постигнаха резултати в, в своите области. Малта ще продължи тяхната работа в програмата на Малтийското председателство на съвета. Ние задаваме въпроса как да направим така, че ползата от резултатите, ползата от дейността на Европейския съюз да се усети от всички граждани. Ние искаме да решаваме въпроси, свързани с ежедневието. Стремим се към социална Европа и Европа на солидарност. Не е случайно, че един от приоритетите, изложени в програмата на председателството, е програма за социално включване. Всъщност, е, председателството ще се стреми да насърчава всеобхватност във всички форми. По време на срещите между членовете на Малтийския кабинет и колегиума на комисията в Малета и Брюксел, ние потвърдихме значението, което се отдава на социалния сектор. Малтийското председателство а, реш... и смята, че а, трябва да се направи така, че от работата да има полза има редица причини, поради които беше избрана тази тема. Първо, Малтийското председателство е убедено, че економическия растеж, социалния напредък трябва да вървят ръка за ръка. Не е случайно, че малтийската а, економика расте бързо през последните години, но заедно с това заетостта се свива и достигна най-низките си равнища до сега. Малта смята, че а, трябва да се привличат а, че трябва да се привличат работещи, за да се сведе до минимум бедността. Всъщност, ползата от работата и заедостта е ключов елемент е, за намаляване на зависимостта от помощи и засилване на участието. Също така въпросът е и много актуален за сегашната ситуация след криза в Европейския съюз. Държавите членки трябва да предприемат мерки за насърчаване на растежа и устойчивостта, като преодоляват отрицателното въздействие на кризата върху качеството на живот. Освен това, Ползата от работата е тясно свързана с целите на стратегията 2020. Освен това, целта е 20 милиона души а, да избегнат бедността и социалното изключване. Ползата от работа излиза извън социално-економическите измерения, които влияят пряко или косвено върху постигането на Европа 2020. Редовният доход чрез заетост е основната гаранция срещу материалните лишения и социалното изключване. Но за да има това ефект в борбата срещу бедността, заетостта трябва да осигурява полза социалните помощи са защитна мрежа, особено за по-уязвимите в обществото и да не изпаднат те в крайна бедност, тези лица не би трябвало да избягват пазара на труда. През последните години държавите членки са въвели реформи, за да стане трудът по-привлекателен някои страни въведаха положителни стимули за разширяване на разликата между социалните помощи и доходите на унези с ниски доходи. Целта е да се намали бедността, пасивността и социалното изключване, като се насърчава участието на жените, възрастните и лицата с увреждания по време на, второто, на втория ден в заседанието на съвета ще се говори за това как хората да не се стремят към помощи, а към заетост. Ще се обменят положителни практики между държавите членки, що се отнася до Европейския стълб на социалните права. Той има за цел да бъде референтна рамка за оценка на социалните резултати и заедостта и ще съдържа редица принципи в подкрепа на справедливия пазар на труда. Този консултативен документ съдържа предварителните становища на комисията, обхваща различни области на политиката. Трябва да се има преди, че този документ е, е предмет на обществена консултация, която се води до края на миналия месец. Конференцията, организирана от Европейската комисия в Брюксел, приключи процеса на консултации и дефинира бъдещите насоки на стълба. Е, Очаква се ново съобщение през март тази година. Следователно, трябва да видим какви промени ще бъдат въведени в стълба в резултат на обществената консултация, особено във връзка с някои по-важни аспекти, като правното основание и участието на държавите членки. Малтийското председателство ще се стреми да насърчи дискусиите в парламента за предложеният акт за достъпност. Досие, което е много важно, имайки предвид целите, които си поставя. Предложението за Европейски акт за достъпност ще изложи изисквания за достъпност за определени стоки и услуги, така че лицата с увреждания да могат да участват пълноценно в обществото. Малтийското председателство е наясно с трудностите, с които се сблъскват разискванията. Не на последно място обхвата на директивата. Постигнат е напредък по други аспекти на предложението, които не се възприемат като проблематични, за да сме по-наясно с становищ на държавите членки е, под, е подготвен въпросник от словашкото и малтийското председателство. Той беше раздаден през декември. Получената информация в резултат на тази консултация ще даде възможност да видим как да се измени предложението. Обедени сме, че по-нататъчен напредък ще бъде постигнат в разговорите в съвета по време на Малтийското председателство. Предложението на Комисията за изменение на регламент регламентите за координация на системите за социална сигурност има за цел да актуализира тези регламенти и да се въведат някои поправки, да се актуализира сегашната, сегашната законодателна рамка с оглед на съдебната практика а, и да се а, отстрани, и да се променят тези правила, които не функционират добре. В резултат на тези изменения, модернизацията на сегашните правила ще бъде факт, заедно с повече правна сигурност за гражданите, справедливо разпределение на финансовата тежест между държавите членки – административно упростяване и приложимост на правилата. Малтийското председателство започва дискусии по предложението, по-конкретно за равното отношение и командироването и ще се стреми да постигне максимално широк консенсус по части в предложението. Най-сетне. Малтийското председателство ще се стреми съветът да продължи процеса на европейския семестър през юни. Надяваме се, че краткият обзор ви дава представа за насоките на Малтийското председателство в социалната област през следващите месеци и седмици. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. You, uh, Благодаря, господин Фаруджа. Може би госпожа Дали ще вземе думата. Най-напред искам да ви благодаря за вашите усилия, за работата, която осъществявате, за това, че доближавате гражданите до Европейския съюз. Какво по-важно за гражданите от здравето и безопасността. Затова това са сред основните приоритети на Малтийското председателство в сферата на заетостта и социалните въпроси. Ние приветстваме съобщението за безопасно и по-здравословно работно място този месец беше публикувано законодателство в тази област. Констатациите от оценката на РЕФИТ в сферата на директивите за безопасно и здравословни условия на труд са особено важни за нас. Рамковата директива е допълнена от конкретни директиви. Ние считаме, че този подход на Съюза е ефикасен. Комисията приема оценката на Рефит и това е нещо, което се приветства от държавите членки. Председателството иска да продължи да работи с комисията за да може да се усъвременят устарелите норми и да се гарантира по-широко, по-широка защита и по-строго спазване на изискванията за сигурни и за безопасни условия на труд. Има някои предизвикателства, свързани с прилагането на правилата в областта на здравето и сигурността. Ние ще разгледаме по време на нашето председателство предложението на комисията по отношение на канцерогенните и мутагенни вещества, представено от комисията този месец. Седем канцерогенни вещества ще бъдат включени в списъка, както предлага комисията. Целта на комисията на председателството е да се постигне общ подход на съвета ЕПСКО през юни и да продължат разговорите с Европейския парламент под естонско председателство. Друг важен момент, който се разглежда от председателството, е проекто доклада за първият набор канцерогенни вещества. Това ще стане през февруари и ще започне триалога между вас и комисията и съвета. Също директивата за командированите работници, нещо важно за нас, ние осъзнаваме важната роля, която се играе от командированите работници на вътрешния пазар и ще потърсим компромис по текст, който да я разбираем, както за работещите, така и за индустрията. Трябва да постигнем компромис, който да може да бъде изпълняван, както и да гарантира един справедлив пазар на труда, особено за най-уязвимите работещи. Ние считаме, че така ще бъдат защитени правата на работниците, без да затрудняваме дейността на вътрешния пазар и свободата да се предоставят трансгранични услуги. Ще продължи работата в съвета по най-чувствителните елементи, свързани с командироването на работници, най-вече с договори за подизпълнение и за заплащането. Ще бъдат проведени срещи с от двустранен характер с държавите членки, с представители на индустрията, за да видим как да се справим с предизвикателствата, свързани с командироването на работници. Ние ще отчетем мненията на държавите членки, на социалните партньори, за да може да се постигне напредък по това досие. През едните седмици председателството ще предложи нов компромисен текст с цел да се намери обща основа за споразумение в съвета. Ще продължим работата на Европейския парламент и очакваме повече сътрудничество в тази област. Що се отнася до преразглеждането на основните регламенти за агенциите, по време на последното заседание на ЕПСКО на 26 през декември 2016 година бе постигнато съгласие по три предложения, свързани с децентрализирани тристранни агенции. Те ще бъдат разглеждани като пакет, тъй като голяма част от текстовете са еднакви. Разработен е начин на работа, и беше обсъден по време на словашкото председателство. Малтийското председателство ще продължи да работи по същия начин. Очакваме да работим в тясно сътрудничество с вас по тези досията и насърчаваме Европейския парламент да постигне напредък по тях, за да може постигне съгласие между двете институции в близко бъдеще. Друг приоритет за Малтийското председателство е съчетаването на личния и професионален живот. Ние очакваме предложението на Европейската комисия за баланса между личния и професионален живот. Целта е да се модернизира наличната правна рамка, като се адаптира тя към новите реалности на пазара на труда. Целта е родителите с деца или пък работещи, които се грижат за свои роднини, да могат да изпълняват професионалните си задължения, както и семейните си задължения. Целта е да се постигне по-добър резултат на пазара на труда, на общността. Политиките за съчетаване на личния и професионален живот трябва да са в центъра на вниманието и не трябва да са пречка за заетостта на жените. Въпреки усилията на предходните председателства, има застой относно назначенията на жени на високопоставени постове в управителните съвети. И е необходимо да се преговаря по това досие. Малтийското председателство е на мнение, че държавите членки трябва да имат предвид важността на целите, които са заложени в това отношение. Жените трябва да бъдат добре представени, равнопоставено с мъжете в управителните съвети на компании, които се котират на борсата. Председателството ще работи с държавите членки в това отношение. Що се отнася до подобряването на уменията на жените и мъжете и гарантиране на равни възможности на мъжете и жените на пазара на труда, тук ние ще продължим да работим, както до сега. Стратегията на Европейската комисия за равенство между половете ще бъде в центъра на вниманието ни, защото инициативите за сега не са постигнали желания резултат и пазара на труда на Европейския съюз все още изпитва редица предизвикателства и жените към момента все още са изправени пред риска да имат несигурни работни места и жени с ниска квалификация по-често се оказват безработни в сравнение с мъжете със същата квалификация. Необходимо е в по-голяма степен да се работи за интегрирането и на мъжете, и на жените на пазара на труда на Европейския съюз. Затова целта на председателството е да обърне особено внимание на въпросите за подобряване на уменията и на мъжете, и на жените на пазара на труда на Европейския съюз, чрез заключенията на съвета, които ще бъдат обсъдени през първата половина на Малтийското председателство. Целта ни е тези заключения на съвета да бъдат прияти на заседанието на съвета ЕПСКО. Благодаря ви. Uh, uh, Сега министърът за образованието и заедостта. Благодаря, госпожо председател, колеги. Вече се запознахме в Малта и Радваме се, че ще работим заедно. Смятаме, че тази работа се е много важна и се извършва важен момент. Целта е не само да достигнем до милионите маргинализирани в Европа, които страдат от бедност, хора от всички възрасти, но също така и за самото бъдеще на Европейския съюз живеем в трудни времена, в които мощни сили се опитват да представят Европейския съюз като проблем и наша задача е да покажем, че Европейския съюз е част от решението, а не проблема. Очевидно, гражданите в ежедневния си живот не обсъждат абстрактни или макро въпроси, като фискална консолидация, пакта за стабилност и растеж и растеж на БВП, нито пък инфлацията. Те говорят за плащането на сметки, за раст, за цената на здравеопазването, за свързването на двата края, за достоен живот. Това се политиката на ежедневния живот, към която трябва да се стремим. Ако оставим нещата на политиците, които доказват, че са по-способни от нас системните политики, ако позволим на, популист, на популистите да покажат на гражданите, че могат да решават проблемите по-добре от нас, ще възникнат а, а, много въпроси, които трябва да решаваме. А, надяваме се през следващите 6 месеца да постигнем напредък по Европейския стълб за социални права. Вашият доклад е много впечатляващ. Радвам се, че сте постигнали широк консенсус. Документът е много важен и сега ние трябва да положим усилия да превърнем хубавите, впечатляващи принципи в конкретни политики, влиящи върху ежедневния живот на гражданите. Една от важните теми в нашето председателство е от работата да има полза. Making Work Pay. Без, е, безработицата е сериозен приоритет е, за Европейския съюз. Ще използваме неформалната среща на съвета, за да разработим съвета, за да, за да формулираме а, е, решения в а, областта на пазара на труда, мобилността. Същите теми разбира се, влизат и в европейския семестър, където работните места и растежа вървят заедно. Ние сме убедени, че економическият растеж и социалната справедливост трябва да вървят ръка за ръка. Не е възможно да има едно без друго. Ще настояваме за препоръки по страни и ще се стремим към изпълнение към съвместния доклад. На заседанието на съвета в Люксембург ще работим по препоръките по страни младежката заетост и повече възможности за младежите са приоритета. Ще работим по младежката гаранция, младежката инициатива за заетостта. Ще надграждаме върху дейността, дейностите свързани с инвестирането в европейската младеж. Надяваме се, че през февруари съветът ще формулира решения по време на съвета по образование. Що се отнася до Европейския стълб за социални права, ние му отдаваме голямо значение, имаме нужда от вашата помощ и сме сигурни, че ще успеем да работим заедно по този въпрос. Преди няколко дни беше проведена конференция, на която бяха представени резултатите от съгласуването. Трябва да работим заедно, както е обявено и в темата на конференцията. Е, някои въпроси се решават на местно, други на регионално, трети на национално, пък четвърти на европейско ниво. Е, всичко това е необходимо, за да можем да подобрим ежедневния живот е, на гражданите. Аз мисля, че трябва да спра тук, за да разполагат колегите с време за въпроси. Thank you, uh, Mr. Bartola, and thank you all the three of you. Да, благодаря на тримата министри за тези встъпителни думи. С те ни улесняват в желанието да задаваме трудни въпроси. Ще дам думата на координатора от НБ в тази комисия, господин Давид Каза. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам а, малтийските министри. В на марбута мал корупциони. il Transparency Искам да задам един въпрос, който е свързан с скандала за корупцията в моята страна. Transparency International публикува един доклад, който посочва, че нашата страна е управлявана от най-корумпираните управници от много време насам. И всъщност се приемат случаи на корупция има министри, които приеха членове на техните семейства да заемат постове и да печелят хиляди евро по този начин. Единственият министр, който е включен в скандала на Panama Papers, е малтийски министр. Така че, честно казано, малтийският народ и европейските народи очакват много повече от това. Ние имаме право на прозрачност, ние имаме право като граждани да получим информация, да знаем истината, да знаем какво се случва в Малта, какво става в нашата страна, която всъщност е част от Европейския съюз, така че аз искам да чуя от министрите тяхното мнение във връзка с тази ситуация, която, за съжаление, подкопава нашата страна и е, Малтийското председателство. Благодаря. Аз мисля, че трябва да се съсредоточим върху въпроси, по които работим в парламента, а не по, национа... а не по въпроси от национално ниво. Сега ще дам думата на Юта Штанро, координатор на Сирийските демократите. Благодаря за вашето изложение. Знам от предварителните разговори, че Малтийското председателство – си поставя за девиз Европа да бъде по-социална и по-справедлива. Знаете, че при нас социал-демократите тази идея намира голяма подкрепа. Има много проблеми, които ние трябва да решаваме в нашата комисия, поради което не разбирам защо колегата каза, не засегна теми, свързани с социалните въпроси и заетостта, националната политика всъщност се обсъжда у дома. Евроскептицизъм се увеличава и за това трябва да се засили социалното измерение. Това е много важно. Всъщност ние имаме европейски пазар на труда, но голям проблем е, че мислим в категориите на национални трудови пазари и мисля, че това мислене трябва да преодолеем. Тук залагам на Малтийското председателство – също и колегите ще засегнат някои теми, например директивата за командироване на работници. За социалния стълб ние очакваме и парламентът миналата седмица на пленарната си сесия прие доклад по собствена инициатива, която отразява неговата позиция, където става ясно, че се очакват законодателни инициативи, конференции, консултации, които да помогнат на работниците и засегнатите от бедност в Европа, но това едва ли е достатъчно. Също така обещанието на Юнкер за социално тройно А за Европа, такъв рейтинг, аз мисля, че това не убеждава хората така наречената младежка гаранция или детска гаранция. Знам, че там в Малта има успешни проекти в тази връзка и съм сигурна, че с вас с вашия опит ние можем да тласнем Европа напред. За нас е важно да бъде очертано бъдещето на цифровия пазар на труда. За тази цел ще настъпят промени в наличното законодателство, действащото законодателство, във връзка примерно с трудовите правоотношения, работното време и така нататък. Има също и много нови форми на труд, за които са ни необходими отговори, защото иначе лошите условия на труд ще продължат да се увеличават, да се разрастват дори и сред по-квалифицираните работници. Трябва да бъдат е, намалени тези е, несигурни условия на труд, е, да се отговаря на нуждите на европейските граждани. В крайна сметка това натоварва бюджетите на държавите членки и за това са ни необходими концепции за пълно работно време и въпреки това, въпреки че са на пълен работен ден, тези хора получават добавки от държавата. Сега по темата Рифит, е, да, малките и средни предприятия са важни за нас. Това са големи работодатели за гражданите в Европа. Но за нас е важно също всички работници да бъдат равно третирани. Не може някой, който в малко или средно предприятие получава по-слаба здравословна защита и социална защита да се сравнява с работник в голям концерн, където защитата е по-силна. Тези неща трябва да се изравнят. И в крайна сметка това засяга и бюджетите на нашите държави членки. Благодаря за вашият амбициозен дневен ред и можем да ви предложим нашата подкрепа. Е, е, Благодаря. Няма координатор от ЕКАРЕ. Или Хелга Сивенс. Заповядайте. Благодаря, колеги. Добро утро, колеги. Добре дошли на нашите гости, на министрите от Малта. Радвам се, че сте тук. Най-напред искам да ви благодаря за това, че представихте много ясно своите приоритети в комисия Темпъл. Ще повдигна два въпроса за Европейския акт за достъпност. Първо, много се радвам, че обръщате внимание на този акт. За мен това е много важна тема. Тя е важна и за всички лица с увреждания. Когато се говори за свобода на придвижване, свобода на заетост и свобода на услугите, трябва да сме сигурни това да въжи за унези, хора, унези граждани с, с увреждания, които пътуват в Европа. Ако инфраструктурата е, ако инфраструктурата е недостъпна, а, ако те не могат да влязат в една сграда заради а, нейната непригодност, а, не, тези лица не могат да имат равнопоставеност. Има нужда от а, достъп до транспорт, а, достъп до различни социални грижи. Ако това отсъства, тези лица не, трудно ще намерят заетост. Така че обърнете внимание на акта за достъпност като запазвате вниманието си върху тях. Разбирам, че някои колеги искат да премахнат някои важни е, аспекти от обхвата на този акт. Вторият ми въпрос е за командироването на работниците. Радвам се, че, се, че този въпрос е приоритет за вас. Аз съм от Белгия и смятам, че всеки трябва да може да предоставя услуги навсякъде в Европа, не за сметка на местните работници в определена страна. Конкуренцията трябва да бъде лоялна и всички трябва да плащат социално осигуряване. Няма значение дали а, това е в страната, в която работят или в страната, от която идват. Ако не се плаща социални осигуровки се създава нелоялна конкуренция с местните работници. Много се радвам, че имате желание да работите за подобряване баланса между половете. Имате пълната ми подкрепа в тази област. Благодаря. Благодаря. Координаторът от АЛДЕ е госпожа Длабайова. Не съм координатор, но заместник координатор. Добре е дошъл, господин министр. Радвам се, че тук има трима министри. Искам да ви благодаря за приоритетите, които очертахте. Те ми харесаха. Радвам се, че говорите за обучение, квалификация. Аз съм докладчик по дневния ред за новите умения. Приветствам вашето, вашите приоритети Радвам се, че включвате трудовата мобилност. Запознах се с много малтийци, които учат и работят в чужбина. Мобилността и е свободното движение на услуги и хора за мен е основният принцип. Надявам се, че всичко това ще бъде отчетено и ще, говор... ще можем да говорим и за презглеждането на директивата за командироване на работници. Хубаво би било а, да, да чуете тази дискусия. Не съм съгласен с това, което казахте, госпожо председател, когато е, казахте, че трябва да говорим само по въпроси, свързани с Европейския парламент. Извинявайте. Смятам, че въпроси, свързани с корупция, панамските досиета, имат пряка връзка с ценностите на парламента. И аз имам същите притеснения, като Давид каза за корупцията, която хвърля сянка върху Малтийското председателство. Би било а, жалко, ако а, тези въпроси засенчат а, а, председателството. А, помня, когато парламентът взе решение за член, за малтийски член на Сметната палата, Европейския парламент отхвърли е, кандидата, искам да ви попитам. Вие сте трима министри, казвате ни, че сте готови да работите с парламента. За... Трудно вярвам на това. Защо? Как да ви вярваме, след като а, е, не се съобразихте с мнението на парламента? Както знаете, имате право да задавате всички въпроси в тази комисия. Ако искаме да се съсроточим върху въпросите, по които работим в нашата комисия, а, трябва а, да насочваме по съответен начин въпросите си. Ще има среща с други комисии, в които ще се обсъждат онези въпроси, които сега повдигате само, че няма да можем да зададем онези въпроси, в които сме специализирани. Не виждам представител на групата на Обединената левица. Това означава, че ще дам думата на зелените. Благодаря. Благодаря ви, господа и госпожа министри. Мисля, че всички в тази комисия се радват, че искате да сложите като приоритет социалното сближаване и да поставите достоинството на европейските граждани в центъра на вниманието на вашето председателство. Много от въпросите, които повдигнахте жените в правителни съвети, равното отношение, директивата за майчинството, по всички тях не Европейския парламент е този, който блокира нещата, по-скоро съвета. Ние приветстваме за пореден път представители на председателството на съвета и има известно разочарование, както в тази комисия, така и други парламентарни комисии, че тези въпроси непрекъснато се повдигат, поставят се в дневния ред, но не се постига напредък по тях. Бих искала да отправя това послание Кажете на вашите колеги в Европейския съвет, че се нуждаем от действия във всички тези области. Ако не се постигне съгласие, поне съвета да бъде достатъчно честен, да се обърне към гражданите и да каже, ние не можем да постигнем съгласие, ние сме тези, които не допринасяме за предвижен напред нещата, защото всичко това вреди на европейския проект като цяло. Имам два конкретни въпроса. Радвам се, че искате да работите по директивата за командироването на работници. Споменахте въпроса за възнагражденията и подизпълнителските договори. Искам да ви запитам и по директивата за правоприлагането в държавите членки. Дали Малтийското председателство планира да постави въпроса как се прилага от страна на държавите членки тази толкова важна директива, най-вече по отношение на фиктивните дружества, това е интересно да се постави като въпрос в съвета, когато се разглежда преразглеждането на директивата за командироването на работници. На следващо място, младежката инициатива. Вие казахте, че е важно да се работи за преодоляване на младежката безработица, но тази безработица е все още твърде висока в Европейския съюз. Беше постигнато съгласие в съвета относно финансирането на инициативата за младежка заетост, но това не беше изцяло удовлетворително за Европейския парламент, който искаше три пъти по-висока сума за финансиране, отколкото утвърдената от съвета. За да може да се постигне напредък по тази инициатива, ние очакваме нови инициативи и какво планира да направи Малтийското председателство. Всички сме съгласни, че проблема с заетостта на младежите е един от най-сериозните проблеми, пред който сме изправени. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам представител на EFDD. Затова давам думата на ИНФ Доминик Мартан има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и добре дошли на нашите е, гости, представители на Малтийското председателство. Е, благодаря, че тази сутрин сте при нас. Съжалявам, че има твърде малко депутати, които да могат да ви чуят. Аз много внимателно изслушах министър Паруджа и аз дори имам чувството, че вие едва ли живеете на един остров, на който тече само мед и мляко. По-скоро става дума за мизерия, за бедност, която се разпределя от около 60 години. Аз бих искал да изтъкна думите на министър Бартоло срещу популистите е, той се спря малко на популистите на този проблем и е, малко, защото всъщност е, Вашите е, съотечественици ни обясняват, че демокрацията е правото на по-силния. Аз виждам, че вие сте в същия дух насочени, са мислите ви в същия дух, но искам да ви припомня, е, че за мен това е популистично и трябва да ви припомня, че демокрацията е власт от народа, за народа и с народа. И изглежда, че въпреки скорошните избори, сте забравили това. Сега господин каза и проблема с корупцията, това е абсолютно същото и във Франция. Това е много актуална тема при нас в този момент. За останалата част от изложението виждаме обичайни неща. Работната програма на съвета ще следва тази на комисията. О, чудесно! Всичко е изготвено от комисията. Имам някакви опасения, че като че ли това не е оригинала и всъщност това е една машина, която е, фабрикува само фасове. Искам да ви припомня, че е, трябва да се ревизира директивата за командированите работници. Е, ние сме за е, премахването на тази директива, защото тя организира социален дъмпинг сред европейците. Вие говорихте много за Европейския стоп за социалните права. Тук не съм съгласен с вас изцяло, защото за нас тук става дума за нивелиране отдолу нагоре. Всъщност за работната програма аз нямам какво друго да кажа. Благодаря ви все пак за това, че дойдохте при нас. Благодаря ви. С това приключихме изказванията на координаторите. Има 8 депутати, които искат също да поставят въпроси. Искам да ви помоля да отговорите първо на въпросите на координаторите и да се опитате да се вместите в две минути всеки от вас защото така ще можем да изслушаме останалите въпроси и ще имате възможност да им отговорите. Господин Бартоло има думата. А вие можете да кажете кой е да бъде следващия министр, който да говори след вас, но искам да ви помоля за кратки отговори на въпросите, които бяха поставени. Благодаря ви, благодаря, уважаеми колеги. Искам да се спра накратко на въпросите, които са в а, моя ресор. След това ще дам думата и на колегите. Що се отнася до цифровизацията и пазара на труда? Това е изключително важен въпрос и на него трябва да се гледа сериозно. понякога а, има прояви на технологичен фатализъм. И често виним технологията за това, което ни харесва. Но всъщност ние трябва да зададем въпроса какво правим ние за развитието на технологията, на къде я насочваме. Следва да имаме предвид, е, че в тази връзка е необходимо да се обърне внимание на защитата на правата. Миналия месец е, беше проведена консул... Е, конференция относно консултациите по първия социалния стълб и че е необходимо да имаме предвид всички работещи, не само тези, които са били ангажирани на поточната линия преди, но и тези, които са ангажирани сега. Следва също да отчитаме и недостига на умения. Повече от 50% от работещите се нуждаят от доразвиване на техните умения. И това изисква учене през целия живот. Безработицата сред младежите също изисква повече усилия за натрупване на необходимите умения. Относно въпроса за корупцията, корупцията Малта се а, представя по определен начин и това никак не е весело. Ние винаги сме заявявали, че сме готови да работим с комисиите в Европейския парламент, които работят по тези въпроси. Мисля, че имаше несправедливо отправяне на упреци. Не мисля, че тук е мястото а, и времето. Днес ние обсъждаме програмата на председателството. Въпросите, свързани с Малта, са на местно равнище, ще бъдат разглеждани в Малта. Ние сме предвидели а, доста възможности за контрол, например като по-силен контрол върху финансирането на политическите партии, никой политика да не може да се крие зад политически предписания. Ние ще продължим по посока на доброто управление и ще се противопоставяме на корупцията. Сега искам да дам думата на министър Фаруджа да отговори на някои от останалите въпроси. Благодаря. Ако действително вярваме в хората, трябва сериозно да обсъдим въпроси, отнасящи се до подобряването на економиката, до намаляване на безработицата, до увеличаване на броя на заетите лица, как хората да спрат да получават помощи, да имат по-добро благосъстояние, как да се борим срещу бедността и социалното изключване. Това са основните теми в нашата програма, в която са включени също и въпроси за акта за достъпност. Знае, че някои а, хора не са доволни от случващото се в моята страна. Или пък става дума за хора, които живеят в стъклени домове и се позволяват да хвърлят камъни. И така за акта за достъпност. Ние намалихме броя на лицата с, увреждания, които се регистрират за търсене на работа, тъй като са намерили работа, те са получили необходимата подкрепа не само за намиране на работа, но и да не загубят помощите, които получават. Ние работим много усърдно, за да видим кои са у нези хора с увреждания, които независимо от множеството възможности, които им се предлагат за работа, не са в състояние да започнат работа. И ние искаме да увеличим с течение на няколко години възнагражденията, които получават до нивата на минимална заплата. Ние прилагаме това в страната ни. Ние искаме също Искаме да се постигне напредък по акта за достъпност, тъй като вярваме в него, но това трябва да стане по един практичен начин. Има а, такива, които са 100% за акта за достъпност. Има и скептици, има такива, които имат възражения относно формулировките, заложени в този акт за достъпност. Има над хиляда препоръки за промени по този акт и това затруднява работата, забавя работата, но ние в максимална степен ще работим за постигането на напредък по акта за достъпност. Госпожа Хелга Стивенс може да бъде уверена, че ние ще положим максимални усилия в тази насока. Ние вярваме в хората. Ние считаме, че подкрепата за хората и разбирането, което се проявява към тях от страна на председателството, са гаранция, че ще бъдат свършени неща на практика. Сега искам да дам думата на колегата министър Елена Дали. Ние ще продължим работата на холандското и словашко председателство. Ние разглеждаме различни възможности за постигане напредък по критични въпроси. Въпреки различните мнения в държавите членки, имаме конструктивни дискусии, и вече имаме солидна база, върху която да стъпим. Ние ще продължим да работим и аз искрено се надявам, че ще постигнем целта за постигане на обща позиция от някаква форма. И вие, като Европейски парламент, също осъществявате интензивни дискусии, които ние наблюдаваме отблизо. Това е важно за бъдещето ни сътрудничество по това политически чувствително досие. Що се отнася до директивата за правоприлагането, то трябва тази директива да се транспонира от редица държави членки. И ние ще видим докъде се е стигнало, след като видим какъв е прегледа направен от комисията. Разбира се, Европейския парламент не е този, който забавя работата, но трябва да се има предвид, че държавите членки се намират на различни нива за постигане на баланс между половете. В ЕПСКО през декември се обсъди този въпрос, но имаше блокиращо мнозинство беше посочено, че принципа на субсидиарност трябва да бъде приложен. Сегашния текст съдържа клауза за гъвкавост. Държавите членки са въвели успешни мерки. Малтийското председателство подкрепя това предложение и ще положи максимални усилия за постигане на предък в разговорите. Що се отнася до съотношението между личния и професионален живот, съветът осъзнава колко важно е да има такова съчетаване на личния, професионален, семейен живот и ще работим в тази насока. Това е жизненно важна част на социалната политика, въпреки че това е сложен въпрос, има множество мерки, които са необходими, за да се отчетат потребностите на всички е, на мъжете, на жените, на майките, на бащите, на децата, на родителите и прочие. Но ние трябва да се съобразяваме с различните подходи и перспективи на държавите членки, както и с е, особеностите на различните работодатели. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на госпожа Морин Шартие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на малтийските министри, които дойдоха тази сутрин при нас, за да представят своите приоритети за председателството. Аз искам на всеки да задам три въпроса Въпросите са и към всички. Това са конкретни въпроси и на тези въпроси аз очаквам конкретни отговори. Като докладчик и съд докладчик с моята колега Агнес Юнгерус по директивата за командировани работници, която всички вие споменахте във вашите изказвания. Вие говорите за по-широк консенсус, възможно най-широк консенсус, ако е възможно. И тук искам да ви попитам едно нещо и искам да подчертая думите, които бяха казани от нашата колега Ремке току-що. Регламента от април 2006, той още не е влязъл в сила във всички държави членки, защо вие е, трябва в съвета да е, ускорите е, въвеждането на този регламент в сила от 2016 година. Става дума за директивата за командировани работници. Е, всъщност е, това е един акт, който допълва директивата за е, командировани работници. Всъщност това е нещо, върху което трябва да работите много усилено и да се запознаете с всичко това. Второ, втори въпрос, пак за командированите работници. Можете ли да ни кажете как вървят преговорите по този то, толкова важна тема, като продължителността, е, възнаграждението и посредническите агенции. По тези теми аз искам да чуя как е, върви дискусията в съвета в момента. И е, втори въпрос. Вие казахте, че желаете да модернизирате образованието. Е, за тази цел ще има е, и специална среща модернизация на образованието. Това е чудесно, но на европейско равнище ние виждаме, че днес голямата трудност е, на младите хора да влязат на пазара на труда, вие засегнахте тази тема, е голямата дистанция, която съществува между образованието и е, предприятията. Е, и всъщност тук трябва да се наблегне на е, практиките, професионалните практики, професионалното обучение, обучение и всъщност какво предвиждате вие в тази връзка. И след това въпроса за работата на жените. Това е тема, която ни създава голяма загриженост. Още повече, че беше направено проучване на въздействието на кризата върху трудът на жените. Жените понякога по лични причини, е, грижи за деца, грижи за родители, е, напускат работа. Вие говорихте за компетенции. Дали вие можете да е, осигурите а, развитието на умения, обучение чрез специални агенции е, и тези е, е, компетенции, това образование да се признава, така че жените да могат да се върнат отново на работа. Благодаря, госпожо председател, че ми дадохте възможност да задам тези въпроси, които лежат на сърцето ми на Малтийското председателство. Госпожа Енгериус има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо и господа министри, за това, че дойдохте тук и за изразените много ясни позиции. Аз ще продължа коментарите, направени от колегите. Елизабет Морен Шартие говори за директивата за изпълнение – двете от нас, като са докладчици по доклада за командированите работници. Написахме писмо до, Словеш, до Словашкото председателство, в което ги помолихме да ускорят транспонирането на директивата за изпълнение. Разбира се, можем да напишем писмо и на вас. Разбира се, може и да използваме а, тази среща, за да решим някои въпроси, защото една част от дебата за директивата за командироване на работници е свързана с това, което казват някои, нямаме нужда от нови правила, имаме нужда от изпълнение на стари правила. Това са онези държави членки, които все още не са транспонирали директивата. А, така че бих искала яснота. Също така и въпрос а, свързан с проблем повдигнат от Хелга Стевенс, а именно бизнес модела за командироване на работници при който се плащат социални осигуровки. Знаем историята за пакета за а, социална мобилност на комисията. Идеята беше да предим един пакет. По наше искане не изчакаха директивата за командировни на работници, за да излязат с предложения. Направиха своите предложения по социалната сигурност на по-късен етап в процеса. В Белгия и в Холандия, откъдето съм аз, дебатът за нелоялната конкуренция, като не се плащат дължимите социални осигуровки, е много оживен дебат. И на трето място – е, може би няма да съм е, толкова учтива. Бих е, искала много бих искала да започне, може би, с Малтийското председателство тристранната среща трилога а, по директивата за командироване на работници. Не знам дали можете да ускорите а, този процес на а, съвета. Благодаря. Искам да ви помоля да отговорите на тези въпроси, които са много важни за нашата комисия. Искам да ви помоля да бъдете максимално кратки, тъй като имам още 7 въпроса. Ще обсъдим много важния въпрос, повдигнат от госпожа Шартие. Аз съм единственият министр на образование и заетост и аз участвам в съвета и по две, в двете области. Ние сме единствената страна, която обединява образованието и заетостта. Много разумно решение на предишното правителство – това, това, това взаимодействие не се получава автоматично. Единственият начин е да се създаде една рамка, в която бизнес организациите и учебните заведения да работят заедно на всеки етап. Например, идеята за проследяване а, на вишистите – т.е. ни се обръщаме към завършите да ги питаме дали са намерили работа и ако не, защо не, липса на нужни умения. От друга страна има а, заеди работни места поради липса на, на хора с а, необходима квалификация. От друга страна, вижте учебни заведения продължават а, да преподават по програми, които нямат никакво отношение към пазара на труда. много учебни заведения, системата на образование се прави, че не носи никаква отговорност за заедостта. Ние предлагаме промени в тази насока. Освен това смятаме, че има възможност за повече страни да започнат стажове и но също така е, училищата, университетите и бизнес организациите да могат да работят заедно. Това може да стане. Ние го правим в малата с много добри резултати. И също така преподавателите да се запознаят по-добре с а, е, а, е, професионалния свят извън а, инс... образователната институция. Много е важно самите преподаватели да знаят на практика, да познават на практика това, което преподават и да държат пръста си на пулса на промените, за да не преподават материал, който е на 30 години. Вие споменахте, госпожо Шартие, един една разлика между образованието и заетостта е много голяма. Двата свята трябва да започнат да си взаимодействат. Добре. Що се отнася до директивата за изпълнение, знаете, че не е работа на съвета да настоява за транспониране. Комисията трябва да предприеме съответните стъпки в съответствие със своите правомощия. Що се отнася до възнаграждението и дългосрочното командироване, Малтийското председателство ще насърчава разисквания, за да се избегнат бъдещи политически въпроси на национално ниво. Както казах, съвсем скоро ще излезем с нов компромисен текст, който да решава всички тези въпроси. Председателството също така ще обсъди въпроса за командироването от всички страни, ревизирането на директивата за командироване и новото предложение за електронните услуги. Ще очакваме, казва председателката. Заповядайте. Ще направя едно кратко изявление. Тримата а, министри а, сме свикнали да изпълняваме на практика това, което казваме. Най- Важното е не само да се предлагат възможности. Възможности трябва да се използват. това става като се стимулират, насърчава хората да използват тези възможности. Могат да се създадат нужните стимули, не само като се създаде възможност, а, не само с финансови стимули, но и като се разработят а, мерки, ориентирани към семейството а, като се о, говори за а, безплатни грижи за децата, за да могат жените да работят, независимо от това дали са самотни майки а, или са жени, как да се осъществяват, а, как да се предоставят а, национално осигурителни кредити за а, жени, които, за които майчинството да не води до загуба на вноски. Много страни, в това число и моята, имат ниска ръждаемост и това е един от начините за насърчаване на ръждаемостта, като се като се предоставят национално осигурителни кредити когато жените е, в един момент се пенсионират. Много е хубаво да говорим, но трябва да а, изпълня на практика това, което казвам. Още няколко въпроса, но бъдете кратки. Господин Ролян има думата. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми госпожи и господа министри, вашето председателство е важно, както всички председателства, но вашето е важно предвид момента, в който се намираме. И е, всъщност е, тук трябва да се направят е, заетостта и включването приоритет. И е, сега ние трябва да установим, че нашите общества отбелязват все по-голямо разцепление и това, което се нарича механизъм на социално включване, този механизъм отслабва. Това е много важно, защото при това раздробяване, при тази фактура имаме опасност за демокрацията и е, всъщност е, се появяват и тоталитарни идеи всъщност е, ние сме пред една драма и трябва да а, извършим много работа по възстановяване. И тук вече трябва да се види а, каква е ролята на работодателските, синдикалните организации, на труд, колективните договори. И всъщност а, тук трябва да настъпят големи промени. Вие изредихте редица важни предизвикателства за вас. Здравеопазването, сигурността, цялата проблематика, която днес обсъждаме във връзка с канцерогенните продукти. Също така информацията за чиракуването, професионалното образование, но всъщност социалните партньори са тези, които действат на място и за това въпрос е какви инициативи ще предвидите за да динамизирате това социално съгласуване. Марио Лауристин. Благодаря. Основният ми въпрос е към господин Бартово. Много е хубаво е, Министерството на е, образованието и заетостта да бъдат в едно министерство. Аз съм от Естония, ние ще поемем председателството от вас и ме интересува последователността на подхода. Въпросът ми е свързан с проблем, който вие повдигнахте. Разминаване между потребност на пазара на труда и предлагането. Огромен брой свободни места в областта на цифровата економика ми недостиг на хора, които да ги запълнят. Споменахте ученето през целия живот, само че трябва да изпълним съдържание тази, на този израз. Въпросът ми е какво е новото съдържание на ученето през целия живот в настоящия контекст. Да, казахте, да, трябва да извършваме преквалификация и така нататък, но проблемът не е а, за преквалификация що се отнася до свободните работни места. А, може би това е въпрос на учебни програми още от а, началното училище. Образованието е в правомощието на държавите членки. Но, то, но когато оставим нещата на държавите членки. Онези, които са добре развити, ще разследват още по-добре. Онези, които изостават, ще изостават още повече. Няма да се, се намали разликата между севера и юга, богатите и бедните. Какво ще направите, за да се преодолее тази ситуация? Държавите членки могат да правят каквото искат в образованието, но имат общи проблеми и някои държави членки просто не могат да решат проблемите си сами. Другият ми въпрос е за социалното единство. Искам да чуя малко повече по този въпрос. Говорихте за социалния стълб. Няколко думи за детската бедност, как да се борим срещу това явление, което е изключително тревожно явление. Господин Шуце. като германец е, искам да ви поздравя е, с е, вашата мисия, която наистина е много амбици... амбициозна за тези 6 месеца. Вие представихте и много амбициозен дневен ред. Имам няколко въпроса, тъй като желанието е да се задават конкретни въпроси и те са такива. Ние говорим, например, за примери за добри практики в Европа, което означава, че някои правят нещата добре и това може да се възприеме от други. Можете ли да дадете примери от вашата от държави, където нещата върват добре, а в други държави не толкова добре, защото има държави членки, които не извършват важни и необходими реформи, дори не ги започват. И по тази причина много често има много висока младежка безработица в тези държави. Проектите, инициативите, които имаме, средствата, които сме осигурили от Европа, реформите, идеите за реформи. Какво си представяте тук като действия. Темата Hosting Workers, аз, ако трябва да бъда честен, не очаквах да не бъдете толкова конкретни. Те за това два конкретни въпроса по две неща, които са важни за нас. Първо, темата 24 месеца срок. Знаете, това е срок за приемане на работниците. Как си представяте вие този срок в докла... проекто доклада? И втория въпрос, възможност възнагражденията. Това е важен въпрос за нас. Какво разбирате под понятието възнаграждение? Как си представяте е, дефиницията на това понятие? Какво трябва да съдържа тя? И последно, когато се поема председателство на съвета, обикновено е, председателя се ползва с е, кредит на доверие. Обаче тук беше казано от господин Каза, че имате дефицит на доверие, защото месеци наред твърдите, че ще решите проблемите в страната ви например, огласяване на сключени договори. До сега те не са огласени. Позволено е да се засегне тази тема и в нашата комисия, защото ни е необходима Европа на доверие, а вие влизате в това председателство на съвета с дефицит на доверие. Госпожа Родригес. Uh, um, Благодаря. Аз съм докладчик на Европейския парламент за Европейския стоп за социални права от групата на сирийските демократите. поздравявам тримата министри. Този разговор е много важен, защото ние се доближаваме до труден период за европейското бъдеще. И този стоп може да играе много важна роля, за да се възстанови доверието на гражданите в Европейския съюз. Ние си поставихме големи амбиции с нашия а, доклад. Той има подкрепата на пет групи в парламента, така че а, демократичният мандат е категоричен. Сега обаче много ще зависи от това, което ще направи комисията и съвета и трябва да направим така, че стълба да бъде част е, от пътната карта за бъдещето на Европейския съюз е, в Рим. Въпросът ми е. Това цел ли е за Малтийското председателство? Така че пътната карта, която ще се приеме в Рим, ще доведе до ясен и здрав социален стълб. Вторият ни въпрос е свързан с конкретни мерки. Защото докладът на, парламентът, е, на парламента беше много точен и ясен. Що се отнася до мерките, ще подчертая само някои от тях. новите тенденции в пазара на труда и цифровата резолюция. Парламента настоява директива за справедливи условия на труд за всички форми на заетост. Второ, всички работници, независимо от работата, която вършат, трябва да имат достъп до социална защита. Трето, що се отнася до равните възможности между мъжете и жените, има нужда от законодателни инструменти за актуализация на отпуск по майчинство, бащинство и родителство – на четвърто място достъп до умения. Ние подкрепяме гаранцията за уменията и квалификацията, но е, за да бъде това поставено на здрава основа, всички държави членки трябва да могат да осигуряват такива умения. Това трябва да намери израз в преразглеждане на многодишната финансова рамка и евентуалния фискален капацитет за еврозоната, така че всички държави членки да имат възможности за социални инвестиции. Докъде можем да стигнем с съвета социална политика и как можем да организираме диалог с Екофин. Ние и за това настояваме. Имаме нужда от много ефективен диалог между министрите на социалните въпроси и министрите на финансите. Благодаря, София Ребейро. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на министрите за тяхното посещение при нас във връзка с обсъждането на работната програма. Предвид европейските предизвикателства, отговорът в социалната сфера трябва да бъде засилен на европейско равнище. В рамките на няколко месеца аз помолих координатора Дейвид каза, да проведем такова заседание. Съжаление, мога да кажа, че това заседание не се проведе преди началото на председателството, защото за мен би било добре диалогът с Европейския парламент да беше проведен преди представяне на работната програма, за да можете да вземете предвид нашите аргументи, нашите изисквания. Сега, вие анализирахте европейската ситуация, посочихте и социалната кохезия, която за вас проистича от економическата ситуация, но и в обратния порядък трябва да се подходи към тази тема човешкият капитал и обществените условия оказват въздействие върху економическата ситуация. В момента този подход не го долавам при вас. Така че аз е, искам да се вземат предвид е, изказванията на господин Ролан и на госпожа Моран Шартие. Ние трябва да укрепим социалните партньори, да ги включим в решаването на тежки ситуации т.е. да няма изключителна компетентност само на държавите членки. Може би е добре да вземете предвид да се спрете на тези въпроси, също така и да обърнете внимание на економическото и социалното измерение. Съветът ЕПСКО трябва да бъде засилен в две посоки. Първо, самостоятелен дневен ред му е необходим. Госпожа министра посочи, че има много директиви, които са замразени в съвета, които са предложени от парламента и съветът мотивира това с различните позиции на държавите членки. Но тук в парламента също има много различни позиции е, знаете, ние сме 751 депутати от 28 държави и членки. През последните две години и половина Европейския парламент все пак успя да изработи общи позиции по ключови въпроси по отношение на социална Европа. Например, защита на майките, защита на бащите, отпуска за родителите или пък командироване на работници – Всъщност, едва ли това е оправдание за съвета да не предприема нищо. Вие сега водите председателството, трябва да следвате собствена програма, за да може да има ефект на европейско равнище. Този добър баланс между социалното и економическото измерение трябва да се вземе предвид и в европейския семестър. Ние не можем да решаваме социални въпроси, ако а, всичко това не се вписва в рамката на европейския семестър, което означава социални показатели като заетостта, трябва да се разглеждат като ключови фактори и а, това всъщност беше посочено в доклада на парламента от миналата година. Аз бях докладчик в Сянка по европейския семестър и е, от името на НП аз мога да влияе върху този документ. Необходима е по-голяма видимост на социалните показатели. Те трябва да бъдат точно толкова силни, колкото економическите показатели. Трябва да имаме и предупредителни механизми, за да се извърши необходимо адаптиране на държавите членки. Освен това, вие казахте, че искате да предадете повече доверие на европейското единство, но то може да стане а, наистина по-на надежно ако бъдат отстранени всякакви съмнения по отношение на различни партньори. Вие няколко пъти е, споменахте, че все пак е, трябва да се разясни този корупционен скандал. Е, по това вие не предложихте задоволителни отговори. Той е, започна в началото на вашето председателство. Не казахте дали той би представлявал пречка за вашето председателство. Няма да можем да приемем повече въпроси. Съжалявам за това. Изгубихме доста време но също времено успяхме да обсъдим доста неща. Вие решете какво да отговорите за командироването на работниците, за социалния стълб, за някои от политиките, които бяха визирани тук. Това са все въпроси, които са в дневния ред на нашата парламентарна комисия. Имате думата. министър Бартол. Да, това са все важни въпроси, които бяха поставени за връзката между заетостта и образованието, развитието на уменията, бедността сред децата и прочие. Както казах и по-рано, ние считаме, че економическия растеж и социалната справедливост трябва да вървят заедно. И това трябва да намери отражение в пътната карта и в декларацията, когато ще честваме 60-та годишнина. Но трябва да преценим какво може да се направи за реализиране на хубавите думи, които ще фигурират в тази декларация. Те трябва да се превърнат в конкретни действия. трябва да имаме съчетаване на финансовите и на останалите политики. Не можем да говорим едно нещо за бюджета, за фискална консолидация и да говорим по друг начин, когато става дума за социалните въпроси. Политиките трябва да бъдат съгласувани и това трябва да се прави на равнище държави членки. Когато говорим за бедността при децата, Образованието не може да промени това, въпреки че се твърди, че образованието променя света, но едно дете, което живее в бедност, трябва да учи, но първата грижа е как да се изхранят тези деца. Освен това, колко успеваемо ще имат за децата в училище, зависи от това какво се случва в семейството, каква е ролята на семейството. Само 30% са фактори от училището, останалите 70% са отвън. И ниското образование, недостатъчните умения, бедността са тясно свързани. Трябва да видим по какъв начин да има по-справедливо разпределение на доходите. Ако не можем да осигурим на семействата нужните средства, за да могат те да се грижат за семействата и децата си, то 25% от децата са изправени пред проблем от бедност, т.е. необходими са социални трансфери, за да може да се подобри живота на тези хора. Въпроса за детските грижи и за образованието. Знаем, че първите е, хиляда дни от живота на едно дете са изключително важно за развитието на познавателните и други възможности на детето. Тоест, ние не трябва да имаме само активна политика на пазара на труда, но и политики, които гарантират социална справедливост, за да могат децата да започнат добре живота си, иначе никога няма да могат да наваксат. В компетенциите на държавите членки е да се грижат за ранното детство, за училищата. А ние от наша страна можем да извършваме одити на училищата, да обсъждаме случващото се с гражданското общество, с бизнес организациите, за да има съответствие между това, което се учи в училище и това, което е необходимо в обществото. Освен това, трябва да се работи с висшите учебни заведения. Хората могат взаимно да си помагат, взаимно да споделят опит, за да се прилагат най-добрите практики. Относно развитието на уменията, отново, ако няма инвестиции, това няма да се случи. Има държави, които са готови да инвестират в хората си и да гарантират учене през целия живот. Ние все още мислим за капиталните инвестиции като инвестиции само в инфраструктура, в а, а, летища и прочее, но много важно е да се инвестира в уменията на хората, защото е необходимо хардуера и софтуера да вървят а, заедно. Затова са необходими инвестиции в двете области. Ние трябва да преразгледаме пакта за стабилност и растеж, да видим дали той все още релевантен ли е. Ако не инвестираме в гражданите, другите региони на света ще ни изпреварят. Министър Дали Относно социалния диалог, ние ще продължим да насърчаваме този диалог, тъй като е той е изключително важен, ако искаме да постигнем напредък. И то не само в здравето и безопасността на работното място. Ние искаме социалните партньори да бъдат включени, да имаме непрекъсната дискусия с тях. За нас това е приоритет. Ние ще продължим работата по предотвратяване на рисковете, ограничаване на експозицията на канцерогенни вещества. Съветът в края на миналата година за кратко време прие обща позиция по първия набор от пределни стойности. Ние сме готови да започнем дискусия с Европейския парламент, след като парламента одобри своята позиция. Надяваме се на конструктивни преговори за да може окончателното приемане на документа да стане максимално бързо. Това ще е нашата цел. Ние искаме на много ранен етап да допринесем за подобряване на условията на труд в Европейския съюз. Като съвет ние приветстваме второто предложение, което е свързано с други канцерогени и мутагенни вещества, прията от комисията през януари, ние сме на път да започнем разговори, за да се постигне споразумение в съвета до края на нашия мандат. Относно дългосрочното командироване, обсъжданията в съвета са фокусирани върху срок от 24 месеца. За сега Въпросът не е разискван пряко. Все още работим по намирането на законосъобразен и прозрачен начин за дългосрочното и дългосрочно, краткосрочното и дългосрочно командироване. След това ще можем да разгледаме и срок от 24 месеца. Като цяло ние ще продължим да се вслушваме в това, което се предлага. Ще участваме в дебата. Ние искаме да чуем всички възражения и да се опитаме да постигнем компромис. Председателката че времето доста напредна, но давам думата на министър Фаруджия. Аз говорих пръв, сега ще говоря последен. Искам да благодаря на Комисията по заедостта и социалните въпроси, на всички евродепутати, които участваха в заседанието тази сутрин. Искам да благодаря на Комисията за срещата ни в Балета. запознахме се с положението в Малта. Ние обяснихме много детайлно какво прави Малта в редица сектори в сферата на социалните въпроси и заетостта. Относно бедността при децата, ние работим много в тази сфера. И от последния доклад, откакто моето правителство е на власт, е, има значително намаляване на броя на децата, живещи в бедност. Така че виждаме вече резултати. Един от него неформалните съвети ще разисква въпросите, свързани с работата и възнаграждението ще говорим за хората с увреждане, за еманципацията на жените, творческия труд, социалните инициативи, как да се инвестира в бъдещето, как да се насърчат хората да не разчитат само на социални помощи. Всичко това ще се разисква по време на неформалния съвет, който ще бъде посветен на, на това работата да носи достатъчно доходи. Важно е като Европа да започнем да работим по-активно, да прилагаме социални практики за едно по-добро бъдеще, в което вярваме. Ние вярваме силно в хората. Малтийското председателство пряко ще обърне внимание на въпросите, които имат реално значение за хората. Ние считаме, че трябва да сме активни и да работим в интерес на гражданите на Европа. Благодаря ви. Just a big, big thank you. Благодаря ви и аз. thank you all for... Благодаря за това, че бяхте наши гости, че отговорихте на трудни въпроси, че ни дадохте доста отговори. Ние възлагаме големи надежди на Малтийското председателство по въпроси, по които работи нашата парламентарна комисия. Когато се тръгнете сега, ще дадем думата на двамата са докладчици, които отговарят по предложението за директива за командироването на работниците. Беше много добре, че беше засегната и тази тема в разговорите ни с вас. Но ние имаме доста натоварен дневен ред. Разбира се, тук са допустими всякакви въпроси. Но най-вече искаме да акцентираме върху сферите на дейност на нашата комисия. ние трябва да имаме силни позиции, нашия глас да се чува ясно. Благодаря ви за изложените мнения. Yeah, thank you again.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 Господин Каза поиска думата. Госпожа председател, за мен е непривично да критикувам председателя, но трябва да го направя днес. Аз, както и всички депутати, имаме право да поставяме каквито се искаме въпроси, които смятаме за уместни. А вие, госпожо председател, трябва да сте неутрален председател, а не социалистически председател. И аз съм разочарован, че се налага да кажа това, което казвам. Разочарован съм, че вие днес заехте определена страна. А тук, в този парламент, всички ние имаме свободата да поставяме каквито въпроси желаем. И беше жалко, че вие подкопахте днешната дискусия. Едва в края вие казахте, че сте дали възможност на всички да поставят въпросите, които желаят. Но това не отговаря на истината, госпожо председател. А, и а, моля това да се запише в днешния протокол. Господин каза, аз го казах два пъти, не само накрая, но и по-рано, че да, разбира се, всеки въпрос е допустим, но има и други комисии, които не бихме искали да поставят въпроси, които са в нашите правомощия. Затова исках да наблегнем на това, за което отговаря нашата комисия. Разбира се, аз никога не съм искала да ограничавам който и да е поставя въпроси. Но ние искахме да навлизаме в малтийска дискусия. Тук има много държави членки, които са представени. Ние имаме важен дневен ред. Разбира се, вие може да кажете каквото желаете в тази комисия, може да оправите критика към председателя, но аз не приемам начина на описване от ваша страна на случилото се. Нашето задължение е да работим по дневния ред на тази парламентарна комисия. Убедена съм, че и други парламентарни комисии ще имат трудни въпроси към представителите на Малтийското председателство. Но нека да останем добри приятели и да продължим по точка 27 от дневния ред командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги. Евелин, аз също Искам да кажа нещо по отношение на времето на ораторите. Последният оратор който постави въпрос към Малтийското председател, говори 4 минути и половина, което не даде възможност на други депутати да поставят въпроси. Знаем, че времето е ограничено, министрите трябва да отидат на друго заседание, но искам да ви помоля следващия път да следите по-точно за спазването на времето. Една-две минути, за да има време и за отговор на въпросите. Председателката, да, действително, права сте. Ние всички имаме а, проблем с това, че не поставяме въпроси, а правим речи, когато не се даде думата. И аз не съм човека, който може да прекъсне хората, а, когато вече са набрали скорост а, и произнасят словото си. И това е доста трудно. Трудно е да се прекъсват. Понякога е възможно, друг път не. Този път действително не се получи добре, защото двама души нямаха време да се зададат въпросите. Ние трябва сами да налагаме някакви ограничения върху а, себе си. Ние сме политици, които сме на изборна длъжност, ние знаем, че има правила, знаем, че ако говорим по-дълго, това е в ущърп на други оратори. Но говорих достатъчно дълго, затова давам думата на Елизабета Морен Шартие и на Агнес Юнгериус, които сега ще вземат в ръцете си контрола и ще чуем какво имат да ни кажат и как искат да процедираме. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Със сигурност ние ще обсъждаме една много сложна тема и е, всъщност презентацията, която направихме, е, Агнес и аз пожелахме при това да покажем също начина по който ние сме работили, е, защото ние сме съдокладчици от две политически групи и е, всъщност поделяме отговорността си по този доклад. Аз искам с Агнес заедно да покажа, че ние работихме заедно и то альтернативно по една тема, която е важна е, за нас. Няма да вземаме е, два пъти думата по една и съща тема. Направихме една съвместна да... презентация по този повод, за да не се дублираме. Второто, което искам да посоча, ние си споделихме цялата информация е, заедно с всичките докладчици в Сянка, които е, работят от всички политически групи е, по тази тема. И аз мисля, че Агнес и аз можем да изкажем благодарност на всяко от политическите групи и на всеки докладчик в Сянка за това, че напълно са се отдали на тази важна тема. И е, видяхме това в дискусията с Малтийското председателство. Виждаме това, че във всички държави днес това е тема, е, по която взема отношение е, всеки. Е, тя просто е, поставя своя отпечатък. И всъщност нашия нашата цел беше да изготвим един балансиран текст, да излезем от една а, нелоялна конкуренция между предприятията, да излезем също и от социалния дъмпинг, да се престане с раздробяването, което може да мине през цяла Европа и а, което бележи сега европейските страни. А, това е всъщност целта на нашата работа. Ние ние е, желаем да чуем мнението на всяка политическа група. От, абсолютно открити сме. Е, искаме да изслушаме мнението на политическите групи по нашите предложения. Е, това ще бъде нещо, което ние изцяло споделяме. А днес аз е, също това е, е абсолютната решимост да успеем с този текст, е, както посочи нашата колега Данута Язловецка, която успя да се справи с регламента от април 2014 година, за да може да преодолее всички проблеми, които могат да отровят живота на хората на национално равнище. По тази причина, госпожо председател, аз веднага ще дам думата на Агнес във връзка с разширяването на правното основание. Обхвата на правното основание. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Елизабет, на всички, които слушат по тази тема, която е близка до моето сърце, разбира се и до сърцето на Елизабет. Тема, която е важна за европейския проект – много е важно да успеем да излезем с балансирана позиция. Трябва да кажа, че съм много доволна от сътрудничеството с Елизабет. Успяхме да намерим общ език а също така и е, с, с е, всички останали. Успехът зависи от е, отвореността, от стремежа към балансирано решение и към предложение, което да спечели широка подкрепа в Европейския парламент. Защото стана ясно от разискванията днес, ясното предложение от Европейския парламент ще повлияе и върху дебатите в съвета. И разбира се, съвместната работа предполага постигането на компромиси. Понякога ми се ще да направя нещата самостоятелно, но когато се работи съвместно, компромисите са неизбежни и съм горда с текста, който представихме. Днес казах на Елизабет, че ще предложа малко по-късно някои промени. Текстът ме радва, защото аз мисля, че той че с него ние ще изпълним решението си за социална Европа, достойни работни места и лоялна конкуренция, а не над превара към дъното, която да води до разочарование от Европейския парламент. Време е за по-справедлива и социална Европа. Ние ще се стремим да обосновем много ясно този стремеж. Ще представя първата част от съдържанието и това е правното основание на директивата. Както виждате, ние предлагаме разширяване на правното основание от членовете, отнасящи се до вътрешния пазар към членове 151 е, и 153 от договора. Това са разпоредби, отнасящи се до основните социални права и подобряване на условията за труд. С оглед на юриспруденцията, която дава предпочитание на правата на работодателите, е много важно според мен директивата да обслужва и двете идеи, както лоялната конкуренция, така а, и защита на работниците. Сега Елизабет има думата. Аз искам сега да се спра на една точка, по която ние нямаме консенсус и ако ние постигнем такъв консенсус, става дума за дългосрочното командироване, то това означава, че ние трябва да дискутираме с вас много широко по тази точка. Какъв е оптималният срок на договорите на командированите работници? така че да се подчиняват на правото на приемащата държава. Ние знаем, че срокът е 24 месеца, като се прави паралел с регламента за социалната сигурност. Всеки от нас работи, за да види какво се случва в различните държави, в различните професионални сектори, е, различни е, професии, упражняване на различни нива. И това, което откриваме при това проучване е, че е, предвид секторите, които сме изследвали и професионалната квалификация, има много голяма разлика между сроковете на договорите. Ще ви дам един пример. В строителството Средния срок на такъв договор е 44 дни, но в някои големи предприятия, които извършват командироване помежду си, тук се говори за 5 години. Договор сключен за срок от 5 години. И виждате, че е много трудно да се обхване тази картина Така че трябва в рамките на колективна дискусия да изработим обща позиция, за която да застанем всички. По тази причина ние разглеждаме и по-скоро приемаме предложението на комисията за 24 месеца. Това вече е ясна опорна точка предвид режима на социалната сигурност и точката, по която ние внасяме изменение и тук сме напълно единни, е, че не може да има позиции, които са по-малко благосклонни към условията на труд. В момента ще се види е, всъщност е, тази директива ще се възприеме в националните доказателства на изпращащите и приемащите страни. Агнес. Е, Благодаря. Ние, между нас има сътрудничество, но понякога и различие в мнението. Елизавет знае, че аз ще внеса е, поправка за срока. 24 месеца е твърде дълъг период. Моето предложение е за максимум 6 месеца. Това е становището на економическия и социалния комитет. Потърсих мнението и на комисията ИМКО и те са се ориентирали към 6 месеца. Но комисията ще излезе със становище по този въпрос. По колективните споразумения и съдържанието на възнаграждението. Ние харесваме предложението на комисията преминаване от минимално заплащане към възнаграждение, трябва обаче да сме напълно ясно с това какво означават колективни споразумения. Внасяме поправка, в която се казва включваме всички по-големи представителни колективни договори. Това ще бъде референтната рамка за командированите работници. Универсалните приложими споразумения са все по-рядко срещани. Системите за определена заплата са свързани с различни навици и традиции и аз мисля, че ние излагаме добре кои колективни споразумения искаме да бъдат приложени на практика при командироването на работници. Казваме ясно обаче, че държавите членки са тези, които взимат решение за а, системите за определене на заплатите. Брюксел не узурпира власт, ние работим с националните е, системи е, за определене на заплатите и е, колективното договаряне. Елизабет, във връзка с възнагражденията, ние искахме да бъдем съвсем ясни, също и по отношение на това, което комисията предлага. Вие знаете, че Говорим за възнаграждения, а не говорим за минимални заплати. И тази разлика е изключително важна. Минималната заплата може да бъде увеличена в, с известни бонуси, премии, да речем, или удължено участие, но е много важно да се запази това понятие възнаграждение с всичките елементи, които го съставляват в приемащите страни. Аз обаче бях предупредена от е, една колега, Данута, която ми посочи, че в някои държави които изпращат командировани работници, може да има част от тези елементи, които вече са включени в заплатата във възнаграждението. За това е много важно това да не бъде допълнителна част, тези бонуси да не се изплащат два пъти, естествено. Така че ние се опитахме да посочим, да формулираме, да вербализираме всичко това, за да нямаме двойно заплащане. Естествено, ние следим много внимателно дефиницията на понятието възнаграждение да попадне изцяло в компетенциите на държавите членки. Um, Yes, uh, uh, indeed, uh, and to work from that point, Elizabeth already... Така, Елизабет вече спомена, че когато казваме, че искаме да направим така, че хората, които работят заедно, трябва да бъдат третирани по един и същ начин на работното място. Често ни питат, е, какво става, когато си от страна, в която заплатите са високи, те командироват в страна с ниски заплати. Това означава ли, че работникът ще получи по-низко възнаграждение? И така трябва да дефинираме ясно възнаграждението и мисля, че ще водим и дебата за разходите за пътуване, защото често възникват тези проблеми. На някои работници се отчисляват голям, голям процент от заплатата за покриване на разходите за път, квартира и храна. Директивата за командироване на работници има за цел от една страна да направи възможно конкурентоспособното предоставяне на услуги, но не за сметка на работниците, ясно, че най-благоприятните условия за работниците са унези, за работниците трябва да бъдат приложими най-благоприятните условия и при командироването от страна с високи заплати в такава с ниски, няма основание а, да се намалява възнаграждението. И за да приключа тази презентация, ще а, посоча командироването чрез посреднически агенции. Тук вече две точки се очертават съвсем ясно. Първото, че комисията, която подкрепяме, се стреми да установи законността, а, на връзката между командированите работници и е, тези е, посреднически агенции. И второ, ние бихме желали да се борим срещу е, е последователното е, командироване в верига. Ние Работихме много с такива посреднически агенции в Европа, за да установим дали една такава агенция, когато командирова работник в друга държава, да речем, в предприятие, на различна страна и е, това пък предприятие изпраща съответно същия работник в е, още една държава, виждате, че се получава верижно командироване. Какви е, социални закони ще се прилагат? в този случай. Е, в крайна сметка е, е, изглежда всичко е разрешено при това командироване от страна в страна. При нас е ясно, това е правото на приемащата държава. Имам предвид, това трябва да бъде приложимото право. Така че съвсем накратко ви представихме нашите предложения и сега очакваме вашите изказвания. Благодаря. Искахте повече време за изложение. Не, не, сега е... Искаме балансиран доклад, в който да отразява широк кръг от мнения. Така че нека да чуем какво мислят докладчиците в Сянка и различниците политически групи, за да видим а, какво да направим, а, така че крайният резултат да бъде балансиран и да получи широко мнозинство. 17 души са се записали за изказване. Заседанието скоро ще приключи. трябва да спрем в 11.30. Моето предложение е всеки да получи две минути. И да продължим с списъка на следващото задание на комисията. Или пък една минута за всеки а, участниците в а, следващата точка ще трябва да почакат. Една минута стига ли? Заповядайте. Госпожо председател, много често подчертаваме, че директивата за командираване на работници урежда много труден процес и предвижда сложни процедури, така че една минута е твърде малко време, за да могат да се осветлят всички аспекти. Всеки елемент трябва да бъде обсъден. Вие предложихте да проведем тази дискусия на следващото ни заседание. Може би сега да предвидим по 3 минути на човек, за да можем да изразим това, което мислим. Оплакваме се, че времето ни е малко, обаче е, и информацията, с която разполагаме, не е много, така че се радвам на предложението да има друга среща, на която да обсъдим тези въпроси. Аз се надявам координаторите да се опитат да разработят добри компромиси. Okay, but if we start with two minutes now and then we'll find a solution, so... Но да започнем с две минути, след това да намерим решение. И аз мисля като вас. Досието е изключително важно и не можем да го претупаме. Две минути за всеки. Госпожо председател, имаме проблем. Данута каза, че всеки трябва да има по 3 минути, защото в 3 минути можеш да развиеш гледната си точка. Постигнахме споразумени с социалистите и дънута, да чуем и другите координатори. Нека да съобразим с, с това предложение и да не водим дебат. Днес нямаме време, две минути не стига, съжалявам. Нека да попитаме другите координатори, да видим дали те са съгласни с това съображение или не. Госпожо председател, това е добра предложение. Днес трябва да се даде думата на докладчиците в сянка, целият дебат вече да се проведе на следващото ни заседание. Uh, uh, uh, Дали да не започнем сега? с докладчите в сянка. Аз предпочитам целият дебат да остане заедно. Да, разбира се, искаме, не искаме да разделяме дебатът, но това днес не е възможно. Нека да го разделим и да намерим практическо решение на 16 февруари. Това устройва ли ви? ще започнем дебат. Юта. Мисля, че в нашата комисия когато е, дискутираме по толкова важна тема преди крайния срок за внасяне на изменения, да проведем много подробен дебат. Дискусията от последния мандат по тази тема показа, че е важно да бъдат разменени аргументи, така че да можем да приемем един е, силен документ. Така че ще трябва да видим къде можем да отделим място на дискусия по тази тема. Това е една от най-важните теми от този мандат. Можем да съкратим или да отложим други точки от дневния ред, но това трябва да стане днес или своевременно преди крайния срок за внасяне на изменението. 6 февруари устройва ли ви?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 Госпожо председател, аз напълно съм съгласна да се проведе подробен дебат по тази тема, която е изключително важна и по която всички политически групи имат какво да кажат. А днес и аз желаем да чуем всички политически групи. По тази причина аз наистина бих желала да отложим този дебат, така че да имаме достатъчно време. Но това означава, и тук вече ще трябва да се свържа с секретарията на нашата комисия, комисия ще трябва да се отложи срока за внасяне на изменения, защото едното е свързано с другото – дебата и срока. Ако проведем подробен дебат, ще трябва да предвидим една седмица повече за внасяне на изменения. Тоест да удължим срока с една седмица, така че да кажем накрая, че сме работили добре, че сме свършили нещо. Yes, uh, well, uh... Добре. Ще дадем на секретарията възможност да ни представи нов график и предложение за това как да процедираме, защото нещата стоят точно така, както казахте. Досието е изключително важно. Не исках да критикувам Малтийското председателство за постъпките им от дома – но те не казаха кой знае колко за тази тема. Те говориха за ученето през целия живот. И така, както казах, ние, сме, ние искаме да се съсредоточим върху въпрос, който за нас е от изключително значение. Ако нямате нищо против, прехвърляме тежеста и отговорността на секретарията да намери място и време за водене на този дебат. И сега е точно 11.30, което означава, че вече нямаме време за разисквания. И ще поканим участниците в следващата точка в дневния ред. 6 февруари е датата. Секретариатът ще трябва да ни представи дата, място и час. И ще, се, ще обсъждаме само този въпрос имате. И така. Секретариатът ще търси възможности. Okay, uh, now we will have uh, uh, exchange of views. Преминаваме към размяна на мнения с представители на агенции CDFOP, Еврофаунд и ETF. Техните директори влизат в момента в залата.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 Сега ще имаме съвместен дебат и размяна на мнения с СДФОП, Еврофаунд и ETF. Най-напред ще дам думата на господин Калея, директор на Европейския център за развитие на професионалното образование, СДФОП. Моля за тишина в залата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, за мен е удоволствие, че отново съм сред вас за размяна на мнения по работата, осъществявана от СДФОП в Солун. Както знаете, тази агенция работи по професионалното образование. Ние сме интерфейса между професионалното образование и работодателите. Работата ни за 2016 е успешна. Ще ви кажа защо след малко. Ще се опитам а, да отговоря на три въпроса в моята презентация. Първият от които е СДФОП е най-старата агенция на Европейския съюз. А, на 43 години сме както ние, така и Еврофаунд и си задаваме въпроса дали все още сме важни и привлекателни за заинтересованите страни. Но мога да кажа, че сега повече от всякога връзката между образованието и заетостта е най-голяма. Технологията променя начина по който работим, начина по който говорим, по който общуваме помежду си. Работната програма, която предлагаме за нашият център, е в отговор на тези нови изисквания. Автоматизацията, информационните технологии променят начина по който достигаме до заинтересованите страни. Нашите научни изследвания, базиращи се на доказателства, вече не са достатъчни ние трябва да предвидим и една брокерска роля за себе си, съвместно с държавите членки и социалните партньори. Ако не го направим, ние ще работим само на повърхността и ще се обръщаме само към вземащите политически решения в министерствата, които идват и се отиват. Дали свършеното от нас през 2016 година отговаря на очакванията и доколко сме се доближили до европейските граждани, от каква полза сме били за Европейската комисия и социалните партньори. Вие ще видите отговора на този въпрос в материала, който сме представили, резултатите, които сме постигнали по изпълнение на показателите, показва, че тези показатели действат. Те са 29 в 20 от тях има много добри постижения. Може би сте любопитни да разберете къде не сме се справили най-добре. Там, където не сме справили добре, е, е по отношение на публикациите, провеждането на повече заседания, отколкото е наложително. Работихме по-малко, що се отнася до привлекателността на хората извън социалните медии. Е, имахме по-малко на брой публикации, заседания, съобщения за печата и прочее. Европейския парламент прие резолюция за борба срещу младежката безработица и подобряване на уменията. Там многократно се споменава ролята на ПОП, международни организации също споменават нашата роля, неправителствените организации. Освен това, все повече хора използват нашия веб-портал. 35 000 индивидуални посетители годишно, също сме активни по е, Европас, в, Евро, в Twitter, в Фейсбук. Ние ще продължим и през 2017 година. Изпълнението на бюджета беше успешно. Миналата година От 98% преминахме на 99 и 90% изпълнение на бюджета. Ние се доближаваме повече до европейските граждани, помагаме комисията в по-голяма степен. Ние участваме в дневния ред за нови умения. Ние искаме тези умения да бъдат подобрени и ние ще използваме периода до 2020, за да достигнем до повече граждани. Кои са основните предизвикателства за нас за тази година? Едно от ключовите предизвикателства се отнася до дневния ред за нови умения за Европа, да се предлага обучение по такива умения, да се подобрят научните изследвания в тази област, освен това да търсим нови възможности за събиране на доказателствен материал, да видим какви са липсващите умения, колко хора преждевременно напускат училището и прочие. Даните ще се публикуват по-късно тази година. Заедно с комисията ние ще продължим да работим и проекта в реално време на пазара на труда, като учитаме компетентностите, които се търсят от работодателите, за да се попълнят празнините в уменията, които липсват. СДФОП фокусира работата си върху уменията. Това е в отговор на цифровата трансформация. Това беше основният акцент в работата ни през 2016 и ще продължи да бъде акцент и през 2017. Ние искаме да подпомагаме институциите с своята експертиза, с социалните медии, с работните портали, с изследванията ни, базирали на събрани доказателства и прочие. Заедно с комисията, а ние подпомагахме комисията много добре, по организирането на една европейска седмица на професионалното образование. Но е необходимо да имаме повече контакти с гражданите, с работната среда, да имаме повече взаимодействие с образованието и обучението и да бъдем по-признати не само от политиците, но и от онези, които предоставят професионално обучение и образование в цяла Европа. Това е основната ни цел за 2017. Работната ни програма за 2016 година постигна значителна промяна, достигайки до широк спектър заинтересовани страни. Това ще се засили през 2017 по-рационален и по-рационален с повече синергия ще бъдат научните изследвания, които извършваме при четвъртото три месече. Ще се опитаме да примахнем възможно най-голям брой на ненужни публикации и да се фокусираме върху един референтен документ, който да се използва от изследователите, без да чакат отделни публикации. Ние ще продължим да работим на различни форуми. Това е дейност, която непрекъснато се осъществява от ВДПОП с цел достигане до по-широка аудитория. Благодаря ви. Давам думата на директора на Европейската фундация за добряване на условията на живот и труд Еврофаунд, господин Мендес Валдес. Благодаря. За нас е чест да представим постиженията от предишната година. Нашата агенция за подобряване на условията на живот и ще представи предстоящата работа. Благодаря на депутатите, които все още са в залата. Знам, че сте провели задълбочен и разгорещен дебат по командироването на работниците. Няма нужда да ви напомням основните данни. Бюджета ни е около 20 милиона. Ние сме на около 40 години, една от най-старите агенции. 95 души работят в Дъблин и няколко души в Брюксел. Работим с СДФОП и ОША защото те провеждат заседание на правителния съвет. 2016-2018 година са много важни години за нас. През 2016 година приключихме предишният 4 годишен цикъл под надслов от криза към възстановяване. А имаме някои положителни економически признаци, но не толкова добри, колкото бихме искали да бъдат. Така че предизвикателствата остават. Новият цикъл за 2017 година е под надслов към сближаване в посока нагоре, условия на труд и живот, които са ответстват на поставените цели 2016 година беше година, в която координирахме мрежата от агенциите. Все още сме в, трой, в тройка, която координира агенциите. Това е много важна задача, както знавате. Както знаете, агенциите са много важен елемент в институционалната архитектура на Европейския съюз. И всъщност е, вие сте в процеса на ревизиране на регламента за финансиране е, след е, публикуване на предложението от миналата година. Раздаден ви е документ с много детайли и ще получите консолидирания годишен доклад за дейността. Затова в оставащото време ще спомена някои основни елементи от работата, която свършихме и ще се спра на най-важната инициатива. Това е стълба за социални права. Вчера участвах на конференция организирана от господин Жан-Клод Юнкер. Реч произнесе Джани Питела. Някои от темите бяха особено актуални. В, в, в началото шведския министр цитира дейността на Евроф Фаунта за разликата в участието на пазар на труда между мъжете и жените. Споменаха се и интеграция, спомена се интеграцията на пазар на труда на бежанците и други заседания са, по, са обсъдили темата за участието на младите. Ние сме... Сериозен проблем са хората, които нито учат, нито работят, нито се обучават. Тази година публикувахме доклад, в който разделяме тези хора. Те са доста хетерогенна група. Целта е да помогнем на политиците да разработят политически мерки в заключителните заседания. Също се спомена ролята на Еврофаунд, генералният директор на Бизнес Юръп спомена резултатите от проучването на условията на труд. В ноем, през ноември миналата година представихме резултатите. Той спомена положителните резултати. 85% от работещите са доволни от условията. Е, има и 20% от европейците са все още на, на нискокачествени работни места. Част от дебата беше посветен на бъдещето на заетостта, както знаете публикувахме доклад за бъдещи форми на заетост. Идентифицирахме общо 9. Е, през 2016 година публикувахме доклад за работещите, които работят от време на време на, на непълно работно време. Във връзка с дебата за командироването на работниците, ние обсъдихме въпроси свързани с а, с, сключване на договори, които на пръв път са законни, но имат за цел да заобиколят трудовоправното законодателство. социалните проблеми са много важна част от нашата дейност. Социалният стълб е важен елемент от политически процес в Европа. Миналата година публикувахме доклад за участието на социалните партньори и на европейско и на национално ниво. Други области, в които са по-слабо свързани с, стълба, с социалното единство, условията на живот. Публикувахме доклад за цената на нискокачествено на нискокачествените жилища в Европа. Цената е 149 милиарда. Това са само някои от примерите за нашата дейност и политическите приоритети, на които сме обръщали внимание през последните няколко години. борба срещу безработицата, как да станат устойчиви условията на труд, ако трябва да работим по-дълго, променещата се среда, социалното единство и повишаване на условията на живот в Европа. И сега преминаваме към нов програмен документ. документ тези четири теми ще останат. условия на труд, индустриални отношения. Ние се спираме на на четири хоризонтални области, наблюдение на, върху сближаването в Европа, сближаване в посока нагоре и на второ място въздействието на цифровата революция. И имаме няколко оперативни дейности. Виждам, че имам ограничено време. Искам само да спомена, че всички тези шест стратегически области са разделени на дейности и всяка от тези дейности ще бъде предмет на изследване, за да попълним празнотите в знанието си или да предоставим полезна информация за вашите дискусии. Тази, през тази година ще публикуваме резултатите от проучването на качеството на живот в Европа и ще подготвим съвместни дейности с колегите от СДФОП проучване на фирмите през 2018 година. Това е пример за агенциите, които искат да си взаимодействат. Съвсем накратко моят колега спомена някои индикатори за изпълнението. Имаме изпълнението е 97%, защото не, миналото година не спазихме поставена през 2015 година не спазихме целите, миналата година компенсирахме. Провели сме около 100 а, прояви в Европа. Парламентът е вторият а, потребител след комисията. И имаме над... Нашите доклади са свалени 150, 150 пъти и сме били цитирани в 600 научни документи. За да приключа няколко думи за бъдещето. Вие ще обсъдите регламента за финансирането. Наясно сте с това, че Европейската комисия започна оценка на четирите агенции, които се отчитат пред вашата комисия и е много важно да е, изразите мнението си за е, слабостите и силните страни. Също така водихме дискусии за отрицателните приоритети. И бихме искали да постигнем повече в някои области, но не можем. Също така, обхвата или обема на нашите дейности. Ще продължим да работим, но може би не на това ниво, което биха искали членовете на нашия управителен съвет. Благодаря ви. Благодаря. Сега думата има директора на Европейската фундация за обучение. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие и чест, че съм тук. Това е важен ден в моя живот по различни причини. Това е четвъртата ми 8, 8 годишен мандат. Аз съм бил тук и преди. Аз бях одобрена за директор тук както беше утвърден и удължаването на мандата ми. Аз знам много добре къде е мястото ми, но искам да кажа, че днес моят, моят внук става на 3 месеца. Това го казвам, защото ние говорим тук за бъдещето. За бъдещето на младото поколение за младото поколение в Европа и другаде по света. Радвам се, че съм в Европейския парламент. Благодарна съм на комисията, на институциите на Европейския съюз за това, което правим съвместно през последните 8 години, тъй като нашата фундация е единствената, която работи по глобална Европа. И ние не сме тук, за да внасяме това, което се прави в останалата част на света, а сме тук, за да говорим за стабилността, за просперитета, за сигурността. И това е мандатът на ETF да допринесе Европа да бъде част от глобална Европа и да покаже как Европа може да се сътрудничи с държавите партньорки, за да се гарантира просперитет на страните, за да имаме стабилност и сигурност в света. Какво правим ние? Ние гарантираме, че този просперитет отговаря на благосъстоянието в обществото и гражданите в тези държави партньори имат място в собствените се страни, имат бъдеще в собствените се страни без разбира се да се противоставяме на свободата на предвижване на хората. Това трябва да е личен избор, но те не трябва да са задължени да продължат да напускат държавите си, защото има конфликт там или защото економическата ситуация, условията на труд са изключително тежки. Ако продължим да правим това, както го направихме, откакто, го правим, откакто е създадена нашата фундация, ще постигнем добри резултати. Субсидиарността не се прилага за държавите партньори, т.е. ние се отличаваме от останалите агенции, сходни на нашата. Ние работим с а, тези държави. Ние имаме ролята да цивилизоваме глобализацията да създадем устойчивост както на хората, така и на организациите, да могат те да се адаптират. За това широкото участие в обществените политики, за които допринасяме, е толкова важен въпрос. Участието на множество заинтересовани страни от тези държави е от особена важност. За това ние изграждаме капацитет в институционален план. Работим за укрепването на тези организации, на отделните хора. Ние а, проявяваме отговорно лидерство в тези държави. Работим с а, властите, с вземащите а, решения, за да можем а, да настояваме политиките да се базират на доказателства. Всеки две години ние говорим за прозрачността в публичната политика, какво може да се направи още за благоденствието на гражданите. Дали можем да го направим сами? Разбира се, че не. Бюджетът на фундацията е много ниска. Нисък, няма да казвам нищо повече, но през тези години а, ние а, насочваме 500 а, милиона за целите на сътрудничество. Радваме се, че с нашата експертиза можем да отправяме препоръки към Европейския съюз как да оказва целенасочена помощ за тези държави, за да може да се постигнат конкретни резултати на място. Важно е в допълнение на представеното от нас за 2016 година да кажем, че работата ни е тясно свързана с работата за беженците. Не тези в Европа, други колеги работят за тях. Ние работим за бежанците в държавите партньори Турция, Йордания, Ливан по-конкретно. Ние работим в партньорство с доста международни организации и тук искам да спомена Европейската банка за възстановяване и развитие. Ние извършваме профилиране на беженците, за да може да се обърне конкретно внимание в тези държави, които споменах. Ние сме агенцията, която работи и по отношение на създаване на умения за така наречената закона кръгова миграция. Държавите по происход трябва да имат възможността да използват връщането на бежанците, да признават уменията, които са натрупани, опита, който са натрупали в професионално отношение когато са били навън. Това е в рамките на партньорството за мобилност. Освен това, квалификациите, а, които се придобиват от тези хора, трябва да бъдат прозрачни, да бъдат признавани, да допринесат, допринасят за просперитета на държавите на происход. Например, работата в Украина продължава, за да може държавата да се децентрализира какво може да се направи на национално равнище, веднъж след като тази децентрализация стане факт. В Тунис имаме внушителна финансова подкрепа, но не е достатъчно просто да се раздават пари на тези държави. Затова Нашата фундация е от особена важност да може да се гарантира експертиза в тези страни, за да могат бюджетите да се използват в полза на гражданите. Аз няма да споменавам всички примери в материала, който сме предоставили, фигурират, но използвам последната минута, която ми е отредена, за да благодаря на онези представители на вашата комисия, които посетиха централата на Европейската фундация за обучение, госпожа Козловска, останалите. Вашата подкрепа, надявам се да продължи и че тази подкрепа ще бъде предоставена и на следващия директор на фундацията, за да може тази организация да бъде използвана изцяло, за да бъдем един истински глобален актьор. Благодаря ви. Благодаря ви. директора на ИО ОША, ще бъде гост на 26-27 февруари. За това сега имаме тук само тримата директори. Има шестима парламентаристи, които искат да поставят въпроси. Първо Юта Штайнрук, Язловецка, Лопес, Шойдорова, Мариан Харкин, Юта Штайнрук има думата. Първо искам да благодаря най-сърдечно за дейността на всички три агенции, чието представители днес са тук. Ние като политическа група използваме много интензивно фактите, които представяте, защото вие работите независимо от лобисти. Действителност, това ни помага да ориентираме нашата политика към фактите в Европа. И сега вече е, в последователността на дискусията СДПОП е, Давам ви право, младежката безработица е на първо място в нашата програма за действие. Ние също установяваме, че има недостатъци при обмена на добри практики в Европа и е, темата цифров е, трудов пазар е, е включена във връзка с способностите. Това е добре обаче и е, ученето през целия живот трябва да се спомене. От една страна значението му е важно, то трябва да се изтъква е, пред работниците, а и пред работодателите обаче трябва дългосрочно да си зададем въпроса, кой ще финансира всичко това. Трябва да има нови пътища, Еврофаунд ни предоставя винаги надежни данни, които са основа за работата ни в комисията и мисля, че това може да се каже за трите агенции. Важно за добрата работа е доброто финансово обезпечаване на тези агенции, също така и да им се осигури свобода на действие, политическа независимост и е, възможност да проучват точно тези аспекти, които са важни е, в Европаунд е, се включват и социалните партньори, които е, отвъд пределите на политиката работят близо до практиката. По темата проучване на условията на труд в Европейския стълб на социалните права ние приехме една рамкова директива за достойните условия на труд. И мисля, че точно това, което ни предоставяте, е от много голямо значение. за това ви моля да продължите да правите това за ЕТФ. Благодаря, Мадлен Сербан, за толкова дългогодишното ни чудесно сътрудничество. Вие работите малко в сянка, защото всъщност се занимавате с страни кандидатки и трети държави. Според мен тук става дума за основно фундаментално обучение за достъп след това до пазара на труда. Сега дигиталния цифровия трудов пазар, той не е само в Европа и той всъщност е в целия свят, така че какво се прави в тази връзка? Благодаря. Мерси, мерси. Сандер, благодаря госпожо председател. Аз също искам да благодаря на госпожа директорката и на господа директорите, че дойдоха на тази среща в нашата комисия. Искам да се обърна към а, директора на СЕДЕФОП. ние се запознахме за вашите проекти за следващите години и аз наистина с задоволство отбелязвам добрата идея да се преразгледат основните регламенти. Аз всъщност съм докладчик по това, за да може да се приемат нови дейности. Вашите дейности наистина бяха разширени от самото раждане на агенцията през 1975 година. Сега за вашата база данни предлагането и търсенето на компетентни лица в Европейския съюз чрез конкурс, така че да се създаде една европейска панорама на квалификацията и така да се предоставя информация на пазара на труда. Аз мисля, че това събиране на данни фундаментално, широко обхватно и както каза Юта Штайнрюк, това ни помага да разработваме добри политики. Искам да ви задам някои въпроси, защото в рамките на становището за споделената економика, аз бях тук докладчих в Сянка, заедно с други колеги формулирах искането да получаваме по-точни данни за новата заетост на база платформи. И искам да ви попитам по тази тема дали СДФО планира да събира данни, които са по-специфични, имам предвид за тези нови видове труд и в какъв обхват. Дали можете малко повече информация да ни предоставите по тая тема, как вие придружавате развитието на тези нови умения, нови квалификации? Освен това, Госпожо председател, аз искам да се извиня, защото не съм много сигурна дали мога да остана до края. Трябва да взема самолет, е, но моят екип е и, е, ще присъства от мое име. Госпожа Язовецка. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, колко голяма е отговорността на тези три агенции. Ние в европейските институции ползваме опита на тези агенции и този опит е отрешаващо значение за вида на приеманите правни актове. Отговорността на вашите агенции е много голяма, особено от днес, защото в Европа възникват нови форми на труд и има и вълна на цифровизация. Имам няколко въпроса към господин Джеймс Калера. Вие казахте, че сте подготвени много добре за цифровизацията и новите форми на труд. Моя въпрос е следния. Как Европа е подготвена за тези промени? Дали вие сте установили кои професии, кои дейности ще станат излишни? хората, които днес упражняват тези професии, дали са подготвени да е, придобият нова квалификация, за да могат да се адаптират към новите условия и да участват в новия цифровизиран пазар на труда. Какво можем да направим, за да спечелим от цифровизацията, за да може Европа да остане конкурентоспособна. Имам един въпрос към господин Хуан Менандес Валдес. Вие казахте, че вашата агенция в бъдеще ще работи много по конвергенцията. Ние говорим тук много за конвергенция, какво трябва да се направи в държавите членки, защото е, това ще укрепи Европа. Европа ще стане по-добър партньор на международната сцена. Но когато говорим за конвергенция, ние говорим и за е, ново право, нов вид право, дали а, законодателните промени са достатъчни за а, конвергенцията и дали новата мобилност не е нещо естествено, а, което по естествен път ускорява сближаването, конвергенцията. И друг въпрос, а, социалните партньори ще бъдат ли включени в работата на вашата организация? Те, вие анализирали ли сте новите форми на труд социалните партньори ще бъдат ли включени в този процес? Те осъзнават ли с какви промени сме конфронтирани в Европа и как трябва да се подготвим за тях. Вие споменахте също, че 20% от работниците квалифицират качеството на своята работа като много ниско. Дали тези 20% от работниците са подготвени за цифровизацията. Аз познавам хиляди работници, които вече са по-възрастни, дори на 60 години, и тези работници нямат проблеми с цифровизацията. Те искат и да усвоят нова квалификация. Вашата агенция работи за подобряване на условията на труд дали е, сте обсъждали програмата 500+, това е нова програма в Польша. Ако не познавате тази програма, аз в бъдеще мога да ви кажа няколко думи за нея малко по-късно. Как е, е, оценявате шансовете на тази програма в кратък и дългосрочен план? И последния въпрос към госпожа Мадлен Сарбан. Аз съм абсолютно съгласен с вас, съгласна с вас, че е, днес работим за бъдещето на нашите деца и внуци. Освен това искам да посоча, че ние тук е, всъщност се опитваме да отстраним пропуските, но не проправяме пътеки към бъдещето, а това е много важно. Вие говорихте за възприятието. То е много важно как се възприемат сигналите, защото в бъдеще те ще играят много голяма роля по отношение на възприемането на действителността. Имаме нова програма за новите квалификации, за новата квалификация. Е, кое според вас трябва да бъде важно в тази програма? Какво трябва да избягваме? Как програмата да се използва ефективно и то не само в трети страни? Вие се специализирате или по-скоро сте специализирани е, върху трети страни, обаче познавате много добре и пазара на труда в Европа, за да могат мигрантите да е, се възползват от него. Нямаме много време, госпожа Сербан. Благодаря за въпросите. Страните, с които работим, са членове на Г20, НОИСАРА. Има и страни с ниски доходи, така че има разнообразие, както между държавите членки. Много се радвам, че не става дума за това Европа да получава другите. Учим се едни от други. какъв е цифровия дневен ред за много от страните, с които работим? в много от тях цифровизацията е много по-напредна, отколкото в някои държави, членки на Европейския съюз. размя... Обмяната на опит е много полезна. Беше взето решение между комисията и правителството на съответните страни в в този контекст имаме споразумение с е, Израел. С тази страна се осъществява размяна на мнение. Аз мисля, че ние можем да почерпим вдъхновение от всички страни партньори. Ако трябва да обобщя, това е да се откажем от фрагментарния подход. Ние сме твърдо, твърдо ориентирани към отделни сектори. Ние не обединяваме проблемите, а ги разглеждаме откъслечно. Независимо от това дали имаш стратегия за енергетика или за транспорт или за свързаност, трябва да се направи така, че гражданите на страната да разполагат с необходимите умения, за да се решат проблемите с недостига на работна ръка. Второ, публичната политика не трябва да се води само от правителствата, трябва да участват социалните партньори. В много от страните партньори това не е даденост. И на трето място да се изгради Издържливо да не, да не си въобразяваме, че днес можем да, да преподаваме умения днес, които ще са необходими утре. Е, трябва да работим в пакет, да се прави прогноза на секторно ниво и да сме наясно на поднационално ниво. И социалните партньори трябва да бъдат привлечени. Благодаря. Благодаря, господин Мендес Валдес. Благодаря. Благодаря за, за положителните коментари. Само, ще отговоря само на някои от въпросите, които повдигнахте, госпожо Стайнбрук. Спомена независимостта или автономията. Много е важен факт, че имаме тристранно управление. То е важно за доверието и в нас и за легитимността ни. Това е нещо, което трябва да се запази в бъдеще. Някои от въпросите, които бяха зададени днес, бях свързани с новите форми на заетост. Работим интензивно по този въпрос. Публикувахме доклад а, за работата на платформите. Ще се занимаем по-дълбоко с този въпрос. Разпо, с, разпола, информацията, с която разполагаме, говорят за това, че тези дейности се осъществяват в допълнение към друга основна дейност. Но така или иначе това е нова реалност. Въпросите за сближаването трябва да има национален процес или трябва да има регламентация. Това е въпрос за вас, съвета и комисията. Ние искаме да предоставяме фактите и цифрите. Да видим къде има социално сближаване и защо не. Е, в исторически план Европейският съюз е, постигна сериозни успехи. В Ирландия, например, по време на кризата Полша, процесът на наваксване продължи а, е, и по време на кризата. Но за някои е, страни има тревожни сигнали и Необходимо е да се предприемат социални мерки, за да има социално сближаване. Нашата емисия, роля е да предоставяме цифри, да посочваме успеха и липсата на успех. Това е за целите на евентуално на макроекономическа политика. Решението за това е ваше качество на а, работните места. Това е много важно. 20% от... ние у... измерваме качеството по 7 параметъра. не са в... няма добри условия на труд. Много от работните места, които изчезват, са, предполагат средна квалификация, те са средно заплащане. Това е дейност, която може да се автоматизира. така че от прехода страдат не само най-низко квалифицираните, може би основното предизвикателство ще бъде за средно квалифицираните. Споменах един проект, пилотен проект, който поиска парламента, бъдещето на производството. Добре. Господин Калеха има думата. Мисля, че няма да остане време за последните два въпроса. Благодаря съвсем накратко. Основният въпрос, който поставихте и който се задаваме и ние, дали създаваме нужната работна сила за бъдеще. Това е, което мога да откроя от въпросите, които поставяте. Благодаря ви за положителната оценка за работата, която вършим. Това е целта ни в СДФОП, в Солун от директора надолу по цялата верига. Ние търсим максимални допирни точки между сектора на заетостта и на образованието. Нашите платформи действат по такъв начин, че ако говорим за панорамата на уменията. Това е, например, платформа с множество данни, които информират учебните заведения, къде са свободните работни места. Две трети от децата, които сега са в началното училище, ще заемат в бъдеще работни места, които в момента не съществуват. Младите хора трябва да могат да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, предизвиквани от изключително бързите промени. Ние не знаем точно какви умения ще са необходими утре, но а, именно за това в СДФО ние а, разчитаме на платформи, за да можем да достигнем до максимален брой граждани. Аз говорих доста накратко по-рано, но посочих социалните медии. Те ще продължат да играят съществена роля в дейността ни. Когато говорим за хората, които вземат политическите решения, ние искаме също да обхванем и тях и за работодателите. Нуждаем се от повече ресурси, за да можем да отправяме послания за връзката и промяната на връзката между заетостта и образованието. Не можем да очакваме, че ще настъпи промяна, ако правим нещата по един и същи начин, ако повтаряме непрекъснато едно и също, без никакво изменение. Ако продължаваме така, ние няма да можем да предложим това, което е необходимо на бъдещите поколения. И няма да можем да се справим с промените, които наблюдаваме в момента на пазара на труда. 30 секунди за госпожа Шойдорова, за госпожа Харкин и още 30 секунди за последния, за отговори. Благодаря, госпожо председател. Исках да взема думата, защото искам да благодаря на тримата директори на агенциите. Имам конкретни въпроси и един апел. Вие работите много добре и ние ползваме вашите данни, за да можем добре да си вършим работа. За това за нас е важно вашата работа да бъде ефективна. Можете ли да очертаете конкретни приоритети, да се стремите към такива, да публикувате по-малко, обаче да работите в по-добро сътрудничество? Аз имам и въпрос към госпожа директора на ЕТФ. Има ли проект с Турция и какво е неговото състояние? Благодаря. Мадам Харкинс. Госпожа Харкин, 30 секунди. Благодаря. Искам да аплодирам добрата работа на агенциите. Всяка година ние разглеждаме доклади за наблюдение. Аз виждам, че се полагат непрекъснати усилия за да останат тези агенции релевантни и да допринасят. Е, и аз е, виждам тези подобрения. Второ, към госпожа е, Сърбен, вие сте за последен път сред нас. Благодаря ви за положителните думи, които казахте. Говориме за просперитет, стабилност, сигурност и това трябва да продължи. Въпросът към всички вас, който имам е, според мен промените на работното място водят и до политически промени, и то по начини, които не можем да си представим. За това, как можем да се справим с това, чрез координация на мрежата, с която разполагат трите агенции. Госпожа Сербан, искам да ви помоля да бъдете максимално бързи, тъй като скоро ще приключи господа. Благодаря за добрите думи за работата на агенцията. Искам да благодаря на всички колеги в фундацията за обучение. Ние имаме много добри експерти. Работим с Турция и трябва да ви кажа, че по скромното ми мнение има политически свят, технически свят, който е много различен от политическия. Ние се сътрудничим с Турция на техническо равнище за техническо развитие, европейска програма, която е, е част от обучението и образованието в Турция. Те работят по така наречените е, пет е, средносрочни цели от Рига. И тук трябва да посоча че значителен напредък е постигнато Турция в сравнение с доста от останалите държави партньори. Има невероятна среда за управление в, обучението и образованието. Турция предлага стажове, възможности за черкуване, на 1 и 2 февруари всички държави ще съберат в Белград. Турция ще бъде сред тях и ще продължим да работим. Ние работим и на местно равнище, за да има прозрачни, отчетни политики в тези държави. И на последно място да се учим един от друг, да си сътрудничим. Това може да се види във всяко нещо, което правим. Например, по квалификацията работим заедно с СДФОТ по целите от Рига, също с СДФОП, работ... условия на труд работим съвместно с Еврофаунд. Благодаря, господин Мендес Валдес има думата. Да. Съгласни сме с приоритета на заинтересованите лица. Те имат твърде много приоритети, което е проблем. Що се отнася до координацията на агенциите, имаме съвместни планове за действие всяка година и споменах а, а, като пример а, за добро сътрудничество проучване на европейските фирми. Няма да повтарям това, което казаха колегите като сътрудничество само ще кажа, че ключовият ни приоритет за тази следваща и последваща година е дневния ред, новия дневен ред за умения, да видим как можем да допринесем за изпълнението. 70 милиона души в Европа без нужните умения за пазара на труда. Днес представете си пазара на труда утре. Това е нашия приоритет. Искаме приоритет да бъде формирането на мнение, на интелигентност и държавите членки трябва да изградят капацитета, за да разберат къде, в каква посока вървят економиките им, какви а, а, компетни умения са нужни и каква е връзката с а, образователната система. Съжалявам, че трябваше така накрая да забързаме. Благодаря на госпожа Сървен. Ясно е, че вашата роля за тази комисия е много голяма. Благодаря ви.